Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Tienen ante ustedes el orden del día. Que nos... Добър ден, колеги. Нека да започнем. Не знам дали искате да промените нещо в дневния ред. Очакваме госпожа Верджия, но можем да започнем. Нека първо да започнем с някои съобщения. В подкомисията първо нека да изразя самолезнования към жертвите а, в Еквадор. Международната солидарност започва вече да действа, да се организира. Но като комисия искаме да изразим солидарността си и а, съболезнованията към целият еквадорски народ. Ето това е тъжната новина. Сега и е една хубава. Вчера сутринта а, Аюнус и Алиф Ефюнес бяха освободени това са две лица, за които ние се борихме е, от година и половина насам, почти две години, като парламент. Тези лица бяха освободени преди а, е, няколко месеца и вчера а, е, дори успяха, успяха да а, видят дъщеря си Динара, която а, е тук. И така, а, освободените лица вече получиха и медицинска помощ. По време на последното заседание в Страсбург бяха приети три спешни резолюции Пакистан, по-специално атентата и Хонораз. Ситуацията също с човешките права. Знаете, че днес след обед има изслушване в това отношение ще се говори най-вече за изземането на земите, както и човешките права на много места в света и дъщерята на Мелта Касерес ще бъде тук. Тя е символа на защитата на земята и на свободата и е надежда за другите потиснати ще се радваме да споделим с нея вижданията и за ситуацията в Хондурас. Дори а, може да се каже, че ситуацията се е влушила през изминалите години. Ще говорим за Нигерия, както и други въпроси, които директно засягат нашата дейност. Доклада за 2015, Босна, Херцеговина, Турция, Албания, ситуацията в Средиземноморието, нуждата от глобален подход на Европейския съюз по въпросите на иммиграцията, както и стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Тази сутрин ще започнем с проекто доклада на госпожа Вержия за човешките права и иммиграцията в трети държави. Искам да поздравя госпожа Вержия за осъществената работа Искам също да пожелая успех за в бъдеще. Мисля, че има още доста неща да се работят по доклада. Давам ви веднага думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че закъснях малко. Имаше проблеми с транспорта. Не знам дали сред лошите новини сте говорили и за потъналия кораб – в Средиземноморието, където, за съжаление, има поне 400 загинали. Надявам се да не ги забравяме. Мъже, жени, деца, които са се отдавили. Не знаем още какво точно се е случило, но хората, които а, са били в този кораб, са били предимно сомалийци и суданци. Идвали са от а, а, Африканския рок. И ситуацията в тези държави в момента се е, е, се разисква и в нашия доклад. Искам да благодаря също на докладчиците в Сянка, с които говорих много пъти, по-отделно и заедно. И да благодаря също и за измененията по този доклад. Имаме 300 изменения в доклад с 6000 знака. Смятам, че можем да постигнем консенсус. Вече, вече изготвих около 200 на компромиса и искам да благодаря и на секретарията, и на Данте, както и на другите сътрудници, които участваха в тази дейност. Като цяло, смятам, че можем да имаме компромиси по по-голямата част от точките. И ако продължим с усилията в тази насока, всички бихме могли да постигнем един широк консенсус по доклада. Просто искам да привлека вниманието ви по няколко основни елемента. Така както и вие казахте, госпожо председател, има един доклад, който е бил прият на пленарното заседание за иммиграционната политика на Европейския съюз. Целта на този доклад не е да се повтаря това, което вече е направено, по-скоро да се съсредоточи върху проблемите на иммиграцията и човешките права в трети държави извън Европейския съюз. Целта е да се види каква е общата ситуация по миграционните въпроси. Нещо, което е обяснено и в съображенията на доклада. Също да се види какви са основните проблеми с човешките права и как външните политики на Европейския съюз могат да повлияят положително на нарушаването на човешките права. Имам няколко проблема. Вече съм го заявила пред сте в сянка проблеми с някои от измененията, които според мен са по-скоро адаптирани за европейските държави, не трети държави. И мисля, че бихме могли да намерим решение по тези въпроси. Като цяло оставам оптимистично настроена и сряда след обед ще имаме първа дискусия по темата и по 10 компромиса. Искам също така да кажа, че желая компромисните изменения да бъдат написани на френски, защото това е работният ми език. И ще изпратя измененията на френски и на английски, но желая а, основният език, от който а, ще се превежда да е френски. Това ще бъде а, езика. Аз не мога да работя на друг език а, така ясно, както на френски. Благодаря. А сега докладчика в сянка. Госпожо Вержия, трябва да ви кажа следното ръководителката на секретарията казва, че е невъзможно да бъде направен на френски. Знам, знам, че е неприятно. А, не знам как работите тук. А, има 24 официални езика. Минимум е да зачитате езика на докладчиците и на депутатите. Вече имам проблем с начина по който се коригира езиковата част на моя доклад. Изненадана съм, че коригирате френския ми. Има граници на езиковите въпроси тук. Ние нямаме проблем. Има английска версия. Аз искам да работя по френската версия. И искам официалната версия да е френската, защото аз не мога точно а, да кажа дали а, да кажа същото на английски. разбирам ви, аз също съм жертва с налагането на английския тук в парламента. И това е условие, което не ми бяха уточнили, когато ме накараха да си върша работата но дори да можеше а, да се преведе на френски, нямаме време. Като си има предвид, че заседанието е в сряда. И, и съответно не мога да направя нищо повече. Мога само да ви кажа, че и аз съм жертва на същото задължение. Правете както искате. Аз обаче ще работя на френски. Bueno, Veremos cómo salimos de esta. Pero sí, es una cosa... Добре. Жалко е наистина, че не можем да работим на собствените си езици. А сега Тереза Кайче има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за работата по доклада. Не беше лесно да се направи такъв доклад. Знаете, имаше доста изменения. И има някои изменения, които не съвпадат с нашата политика за трети държави и борбата с основните причини за иммиграцията, така както беше предвидено по този доклад. И да, трябва да вземем решение за това как ще процедираме с тези изменения. Не съм получила компромисите още, така че не мога да направя коментари по тях, но ако работата бъде представена на френски, то а, няма да го правя на проблем, защото ще получа помощ от колега, който ще ми гарантира, че е, това, това което аз съм предложила като изменение, е преведено коректно. Относно заседанието следващата сряда, смятам, че не е подходящо времето. Има други дейности, които вече са предвидени за е, този слот. Надявам се, че ще получим а, някакво решение на този логистичен проблем и очаквам да говорим и да дискутираме с докладчика и с другите докладчици Сянка по доклада. Нека един, да направим един последен коментар. Този доклад определено обсъжда някои от трудностите, които с които се сблъскваме. Идеята е намерението, целта на доклада да бъде иммиграцията и борбата с иммиграцията от трети държави. И също да се съсредоточим върху това как Европейския съюз може да а, реши а, основите, корените на проблема с иммиграцията. Иначе може просто да имаме доклад, който само създава конфликти с други комисии или води до трудности при крайното гласуване. Така или иначе, очаквам да работим съвместно с докладчика и докладчиците в сянка. Е, сеньора Родригес, Лилиана Родригес. Благодаря, госпожа Родригес. Благодаря, госпожо председател. Аз ще работя е, също народния си език португалски. Благодаря на госпожа Бержия. Благодаря за всичко, което сте свършили. Знам, че в момента изпитваме сериозно притеснение от към времето, но съм сигурна, че ще стигнем споразумение. Много беше интересно за мен да работя по този доклад. Подали сме няколко изменения и компромиси. По някои точки успяхме да постигнем съгласие. Би следвало да коментираме и откъде е, идва миграцията, защо се поражда тя и какви са последиците от нея. Ние сме наясно с причините, но трябва да отчитаме какво е положението с човешките права в страните, откъдето идват тези хора. Не мисля, че има огромни идеологически различия между нас и смятам, че ще успеем да постигнем споразумение. Темата образование, например, е много важна за нас. Също така необходимостта за безопасни е, маршрути за миграция – проблема с хората с различно полова ориентация. Поне социалистите и демократите за нас е важна тази тема. Приобщаването в обществото, според нас, трябва да бъде на централно място и спазването на правилата, правата на мигрантите. Както се каза тук, ще се видим следващата седмица и се надявам, че ще постигнем добър резултат. Señora Becerra. Gracias, presidenta. Yo quiero agradecer también el, el enorme esfuerzo y, y la buenísima... Следващия оратор. Благодаря на докладчика за всички усилия и за готовността да, постигнат, да постигнем споразумение. Много се радвам, че успяхме да постигнем толкова много по доклада. Той всъщност е допълнение към доклада ни за общия подход към миграцията. И, както каза госпожа Вержия, той породи огромен брой изменения. Няма да е лесно да обединим всичко в компромисни изменения – не само защото подадените изменения са много, а и поради е, така, естеството на темата. Но е, се надявам, че госпожа Бержия ще успее да обедини всички. И ние ще застанем зад духа на доклада. А компромисният текст ще ни даде този, тази добавена стойност, заради която всъщност излизаме с е, нашия доклад. Една-две теми искам да упомена, по които подавам изменения. Първо, основната цел е да се определи правната рамка за правата на всички мигранти. И също така да представиме проблема с миграцията като цяло. Това е ключово за доклада. Също а, трябва а, да сме наясно за какво искаме да говорим. Тоест за статута на мигрантите. Да говорим също така изрично и за хората, които не са граждани на никоя държава. Трябва да поясним, че националните правителства и парламенти не следва да постановяват миграцията като престъпен състав. Ние също така трябва да и подаваме е, текстове за най-уязвимите лица, включително деца, трафик с е, жени и деца, които са всъщност основна жертва на подобни практики. А по въпроса за човешките права говорим, че трябва да има един интегрален подход в политиките ни в е, справянето с предизвикателствата от потока мигранти. Няма да продължавам с изброяване на темите, както казах. Имам доверие в госпожа Вержия, че тя ще излезе с удачни компромиси и в, необходимото, е, в необходимия срок. Госпожа Сържентини. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колежката Вържия за извършената до тук е, работа и за усилията й да излезе с е, компромисен текст, който да предаде и нашите послания. Ние излязохме с а, изменения, свързани с помощите, е, като признаваме тяхната роля в развитието на трети страни, особено свързани и с темата финансиране на тероризма. Е, значи хората, които си изпращат а, е, пари в къщи, а, и там, където ние изпращаме помощи, да речем в Сомалия или другаде, е много трудно да парите да стигнат до там, за където са предназначени. Говорим също и за закрилата за мигрантите в приемащите общества. Това, че си мигрант, не следва автоматично да означава, че имаш по-малко права. После, е, все повече хора имат повече от една националност, повече от един паспорт и, с, и надига един такъв е, дебат за нацио, пронационалистки в е, смисъл да бъдат е, принудени хората да нямат повече от един паспорт. Но все повече такива случаи има. Също въпроса за хората, които не са граждани на никоя на държава и тези, които са вътрешно разселени. Те официално не се водят мигранти, но всъщност са бежанци вътре в собствената си страни. Този проблем се пренебрегва. Задържането е, само поради факта, че си мигрант и особено задържането на деца, това е проблем с е, основните права. И не само в трети страни, нека не забравяме, че и тук в Европейския съюз задържаме деца наблюдение на това какво се случва с връщането на тези хора, било то в първите страни от Европейския съюз, където са влезли или в трети страни. Как се посрещат тези хора, спазват ли се човешките им права и накрая правата на мигрантите без документи в обществото. Това е много, много, много щекотлив въпрос и той поражда огромни скандали за спазването на човешките права. Надявам се, че ще успеем да постигнем споразумения по компромисите. Благодаря, госпожо Сържентини. Сега думата има представителя на комисията, комисията по развитие. Заповядайте. Благодарности първо за госпожа Вържия и на цялата е, комисия, подкомисия за човешки права. В комисията по развитие ние подготвяме становище, за да отразим позицията на нашата парламентарна комисия. Първо искаме да обозначим факта, че има хора, които напускат страните си по социални и економически причини и да изтъкнем а, колко отрицателно се отразява дейността на големите многонационални компании а, в трети страни с увеличаване на бедността, нарушаване на човешките права и изчерпване на ресурсите на тези страни също е, военни намеси от страна на страните членки в трети страни засилват нарушението на човешки права, което пък от своя страна увеличава миграцията. Европейският съюз трябва да поеме отговорността си за факта, че все още от някои страни се изисква да си плащат външния дълг, въпреки че те са изпаднали в пълна бедност и не могат да обслужват обществените си е, задължения. Би следвало дълга на такива страни да бъде опростен. После, човешките права на мигрантите се нарушават и в центровете за задържане и на границата на Европейския съюз. Мигрантите са жертва на нарушаване на правата им, лишени са от образование, здравеопасване и така нататък. Също искаме да кажем, че не може да се използват средства за развитие, за финансиране на политиките за миграция. Подобни средства от Европейския съюз се използват за финансиране на миграционната и економическа политика към трети страни. И накрая призоваваме ЕС да прекрати споразуменията си за миграция с правителствата на трети страни, които нарушават човешките права. След като подписахме този така в, след, в последствие на подписването на срамното споразумение с Турция. Днес след обед ще гласуваме по измененията и ще ви предам за какви са резултатите в комисията. Колегата Панцери. Благодаря, госпожо. Не чух думите на Мария Христина, извинявам се. Само искам по този важен въпрос да не отлагаме дебатите, които трябва да се провеждат в Европейската комисия. Онзи ден в Люксембурга на съвета на министрите беше поставен въпроса. Имам едно предложение, което би било полезно, що се отнася до Migration Compact. Това е евробода, финансовите инструменти, които са предназначени за иммиграцията и по-специално в третите страни, именно за да се избегне да има поток, миграционен поток, който се засил, засилен. И така, че ще бъде полезно, вече беше казано, тази тема в известен смисъл да намери някаква връзка с това, което говорим сега. Благодаря. Госпожа Вержия. Не знае дали има някакъв проблем с преводно, не разбрах какво точно иска господин Панзери. Да, ще проведем разговор, за да се разбере по-добре. Но благодаря на докладчите в сянка, те подкрепят по-скоро моята идея, че трябва да може да намерим някакви решения. Моето притеснение е, че трябва да предложим максимално компромисни изменения, именно за да позволим позициите на едните и на другите да бъдат взети под внимание. Тъй, че, както го казах, вече почти ние почти подготвихме и сега потвърждавам известен брой изменения и това, което ме интересува е да се опитаме да събере максимално, максимален брой изменения, защото колкото повече такива имаме и отвъд компромиса, толкова по недовол, повече недоволство ще има от страна на и другите. Но очевидно е, че основният въпрос, когато говорим за човешките права, това е защитата на мигрантите. И почти имам така желание да кажа, че това е само един елемент, е, свързан с е, основната причина за миграцията, защото миграцията по принцип може да има много причини. Ние не искам ние в дебата да изпадем в положение да говорим само за економическите мигранти, защото в третите страни това като че ли има по-малко смисъл, отколкото в Европейския съюз. По-голямата част от е, е, заинтересованите страни не съществуват права на миграция. Женевската конвенция не е подписана или пък не се прилага, когато е подписана. Така че ние трябва да настояваме да има законодателства, които да защитават мигрантите, които да позволяват правото на обежище. Така че наистина трябва непрекъснато да се борим, да в да разбираме третите страни, а не само да разглеждаме нещата от наша гледна точка. По някой път е, нещата извън Европейския съюз не се разбират. Трябва да се обърнем към лицата, които се занимават с е, външната политика на Европейския съюз. И въпросът за правната рамка е много важна. Ние с е, госпожа Бесера имаме такъв дебат за иммигранти и за лица без националност, но за мен въпросът за липсата на националност е една причина е, и последствие от миграцията, защото много хора са лишени от гражданство, именно защото нямат правен статут в страните, където те мигрират. Така че трябва да, да, да постигнем компромис, който да не бъде премахването на всякакво позоваване на липсата национално, защото това няма да удовлетвори моята съседка тук, която е превнесла много измененията. Иначе, що се отнася до най-уязвимите, има изменения от почти всичките политически групи, защитата на жените и на децата. Разбира се, и там ще направим някои компромисни изменения и няма да имаме основ... особено много проблеми да постигнем споразумение. И включително и по въпроса за задържаните лица. Правилата на Европейския съюз в това отношение са ясни. Задържането трябва да бъде изключение, крайна мярка за мигрантите и още по-малко за, още повече за бежанците и пък да не говорим за децата. Но мисля, че ще успеем да постигнем някакъв текст, компромисен текст, за да успокоим и едните, и другите. Проектите за изменения са тук. За момента май никой не ги е чел, но е, аз ви обещавам, че ще ви ги изпратя колкото може по-бързо. И за да е съвсем ясно, ще ги изпратя и на френски, и на английски. Но, пак казвам, аз държа френската версия да е основна. Това съвсем не е същото, като да кажа, че отказвам да работя на английски. Не! Аз имам английската версия, но не съм сигурна, в английския си и това, което чета на английски. Така че аз пак подчертавам, искам английски, френската версия да бъде основна, дори да работим и на английски. Иначе ще направя някои езикови корекции, които няма да ви удовлетворят и ще продължа да се боря, както се боря с езиковите е, служби. А през март е, приехме един доклад относно въпроса за пол и между, равенството между мъже и жени. И аз исках версията да бъде написана правилно на френски язик. Така че приемаме резолюция в пленарното и след това трябва да се борим вътре в парламента, за да може тези резолюции да бъдат спазени. На френски, когато се го е жена, докладчик се пише с е, докладчица. Нали? Това не е въпрос, дори да не, да, не, човек да не е феминист, казва пред, пред председателката, но няма да спорим, що е феминист. Но при всички положения рапортер на френски е с Е накрая, когато става дума за жена и аз държа на това. А освен това е една друга битка, тук вече съм се боря за правата на човека. Битката, която водим в момента е, че френския и, и, и сексистки език мъж, това има е, е пол и ние държим да се пише човешки права с главна буква, ОМ с главна буква, за да се разграничи от мъж а, става дума за човек. И непрекъснато ме коригират, когато пишат по този начин. Така че, мисля, че има някои езикови проблеми. Това променя самата идея, така че искам да разбера, аз ли съм права или езиковите служби? Езолина. Да, този въпрос не е решен, се още казва председателката. Добре, аз ще направя толкова изменения, колкото е необходимо, но държа в текста, който аз изготвям, да се спазва моят език и начин по който аз виждам нещата. И ми се струва, че не е нормално. Но благодаря на всички. Искам да ви успокоя, че е, най-късно петък, но ако е възможно даже и утре през деня, да получите една първа версия на компромисните изменения, за да може да работим по-бързо. Е, добре, аз не зная, казва председателката, не зная е, ще, на 23 или 24 все още не е решено коя, коя дата господин Хауинс. Знае, че сте много бърз, така че ще ви помоля да спазите вашата обичайна бързина, защото вие сега закъсняхме вече. Благодаря. Като англоговорящ, а, нека да кажа, че не вярвам, че мой език е налаган тук на всички. А, все пак радвам се да чуя тук да говорим за феминизъм, да имаме докладчици жени и аз винаги съм подкрепил феминизма а, в а, нашите отношения с докладчиците, без значение докладчик или докладчица а, винаги, винаги сме защитавали тези идеи. Относно хората с увреждания и тук имахме доста добра дискусия. Основната комисия по заедостта, там се проведе изслушване в това отношение. Имаше невероятни резултати и се радвам да видя нашето становище тук. Относно измененията, които представих. Вече обясних на първият обмен на становище защо съм ги формулирал така. И това са изменения 1, 6, 12, 20 и 25. Относно хуманитарните кризи, това е 12-то изменение. Имаше и други колеги с изменения по темата. 20-то изменение говореше за индикаторите и събирането на данните. И други колеги също внесоха изменения по него. Така че ще търся компромиси тук е, в е, тази насока. Също по измененията на НП на господин Коса както и други колеги, подкрепям ги. А, мисля, че трябва да потърсим просто доброто, правилното място на тези изменения в становището. Също а, трябва да помислим за финансирането, за независимият живот. по-скоро трябва да изчистим недоразуменията там. 21 изменение за данните, да, подкрепям, ще го включа в компромиса. И изменението за субсидиарност, да, съгласни сме, че има нужда от него в доклада. И изменение 8 за финансовия контрол. Смятам, че трябва и там да а, помислим по него. Трябва да видим къде ще включим нещата в компромиса. Такъв е случай с изменение 14. Трябва да видим дали е съвместимо с предишното. 15 по достъпа приемам го. Считам, че трябва да имаме компромис и с изменението на Валенсиано. По 18-то за това изменение разбирам откъде, откъде идва. Въпросът е да помисли дали наистина трябва да го включим тук. 26-то изменение вече има нещо подобно като текст. Господин Крал, по изменение 3, 5 и 28 можем да подобрим начина им по 29 и 23. 23 е ново, подкрепям го. Господин Ковачев, моят стар приятел, изменение 10 за структурните фондове. Харесвам някои от неговите изменения. Считам, че трябва да помислим дали това изменение да се включи тук. По 29-то за развитието напълно подкрепям, но има и становище на Комисията по околната среда. Трябва да помислим как то ще се впише тук. И накрая по въпросите за правата на жените и феминизма госпожа Валенсиано и нашата председателка също говори много добре за нуждите на, на жените с различни увреждания и смятам, че ще намерим добър компромис. Това е моята презентация. Благодаря. Господин Гиб. Благодаря, пани Pani Я застъпвам тук. Благодаря, госпожо председател. Замествам колегата Андрей Ковачев, който не може да бъде тук днес. Искам да благодаря от негово име за текста на това становище. Благодаря на а, Ричард Хауейт. Много балансиран текст, но няма изменения, с които да не можем да, с които да не можем да приемем. Мисля, че а, това, се, това беше решено с, между докладчика и докладчиците в сянка. Това, по което господин Ковачев искаше да говори, е по-скоро как да имаме по-положителен език в някои части на текста. И той го каза. Може би някои думи, които ще имат по-положителна конотация – Например, въпросът за структурните фондове и използването на структурните фондове. Е, отдавна говорим по темата. Неговото намерение тук е да е, подсили и да подчертая ролята на Европейския съюз като най-голям дарител е, на помощ за развитие. И смятам, че в такъв документ ние трябва да говорим за многостранните отношения и а, да подчертаем, точно това, т.е. че има усилие от страна на Европейския съюз и на държавите членки. Смятам, че това са най-важните е, неща, които господин Ковачев, колегата Ковачев искаше да ви представи възоснова на документа. Благодаря, господин Пасибичис. Е, <clears throat> е, Благодаря. Чарлз Горенс, докладчика Сянка, не можа да присъства тук тази сутрин, за да разисква това становище на Ричард Хаует. Но аз говоря от негово име съвсем накратко. Чарлз е много опитен член на Европейския парламент, но въпреки всичко той не можа да представи никакви изменения на вашето становище, Ричард шапка ви свалям за великолепната работа. Считаме, че становището е много уравновесено, много добро и ще продължим да а, търсим компромиса, който вие сте постигнали. Поздравления още веднъж. Великолепна основа. Надяваме се все така да продължим. Това е много добър пример а, как английския може да се окаже език на консенсус. Хауит, има algún comentario final en... Господин Хауит, крайни заключения, коментари на консенсусния език. И после ще приключим с тази част. А, тези доклади на госпожа Вержия и на господин Хауит са доклади, които а, влизат във всички детайли и а, разглеждат всички аспекти. Смятаме, че можем да подкрепим този консенсус и по този начин да излезем дори още по-силни. И сега казвам още веднъж на докладчиците, веднъж на английски благодаря и веднъж на френски благодаря. И сега следващата точка. Бяхме предвидили обмен на становища с госпожата Смина Насри, която е писателка от Бангладеш през 1994-та тя е активист, борила се срещу религиозният екстремизъм, без значение от типа религия, и се борила и срещу а, потискането на жените. Господин Сали Осман не можа да пътува, защото а, суданските власти му отнеха паспорта. И а, той остана в Женева. След това той нямаше начин да го поканим, но не можахме да му дадем визата и съответно той не можа да дойде. Той изпрати едно комюнике, но нямам го тук в мене. Когато го получа, ще ви го предам. На този етап ще чуем госпожа Насри. Тя е тук в рамките на фестивала един свят, One World. И а, тя също а, участва в дискусиите с един от експертите по филма а, Моя джихад. И сега ви слушаме с интерес. Thank you for giving me the opportunity to talk here at the European Parliament. Благодаря ви за дадената дума, дадената възможност да говоря тук в Европейският парламент. Тревожа се за Бангладеш и Индия. Знаете какво се случва там сега. Ислямските фундаменталисти избиват свободомислещите, бло, водещите на блогове, писателите, всички, които мислят по-различно. Те вече убиха над 10 талантливи а, интелектуалци, писатели и водещи на блогове. А, правителството на Бангладеш не предприе никакви действия срещу тези убийци. Може би правителството на Бангладеш иска да използва религията със собствен интерес. Може би премиера Шенказин смята, че ако поиска от полицията да арестуват убийците, тя ще загуби гласоподавателите от религиозните общности. Така че няма възмездие за убитите. И примера казвам, че никой не трябва да се ползва от правото да накърнява религиозните чувства на хората но е необходимо в тази държава да се критикуват тези догматични практики на религията. Жените страдат под исляма. Имаме религиозни закони, които не дават никакво равенство на а, жените спрямо мъжете. Жените нямат право нямат еднакви права в развод, попечителство на децата, брак, защото имаме закони, които се базират на религия. Нямаме закони, които се базират на равенство. Така че ние, защитниците на човешките права, искаме да имаме граждански кодекс, който се базира на равенството но няма никакви намерения от страна на правителството да се реформира ислямът или да се направят каквито и да било промени. Няма свобода на словото в Бангладеш. Виждате как мислителите, свободни домислящите, биват убити само защото са критикували исляма. Ако критикувате други религии, няма проблем. Но когато критикувате исляма, се озовавате в затвора. Бивате изпращани за точение, така както беше с мен преди 24 години. Бях принудена да напусна държавата си, просто защото казах, това, което мисля. Фундаменталистите не искаха да живеят в тази държава и правителството, вместо да предприеме нещо а, срещу тези фундаменталисти, които издадоха фатва срещу мен и обявиха цена за главата ми, а, правителството също отвори досие срещу мен и а, за това, че съм накърнявала религиозните чувства на някои хора и нямах никакъв друг избор, освен да напусна държавата и завинаги. 22 години минаха, но все още нямам право да се върна в своята държава. Ислямските фундаменталисти допускат ужасни престъпления – спрямо свободомислещите. Ако сега живеех в Бангладеш, просто щях да бъда убита, както всички останали свободомислещи. Много от тези писатели и блогъри сега трябва да напуснат държавата. Те обаче, една част от тях все още остават и съответно биват убити и правителството, вместо да предприеме някакви действия срещу убийците, предприема действия срещу тези интелектуалци. Тези интелектуалци искат защита от страна на полицията, но такава никога не им се дава. И сега някои от тях се крият защото не всички от тях могат да напуснат държавата. Много е трудно да получиш виза. Например, за Европа, Америка или някои от съседните държави. Не виждам какво можете да направите за тях. Може би да кажете на премиера на Бангладеш да предприеме някакви действия срещу тези ислямистки убийци. Защото преди две седмици, например, един такъв рационалист е, беше убит брутално от ислямистите. Защо? Защо убиват толкова хора? Защото знаят, че няма да бъдат арестувани, нищо няма да им се случи. така че не се страхуват въобще. И продължават да избиват интелектуалци, така че никой да не им пречи. И да няма никакъв, никаква свобода на изказа, да няма опозиция по този начин. Не искат да чуват никакви критики на исляма. Но без критики на исляма ще бъде невъзможно да се направят промени в едно ислямско общество. Ще бъде невъзможно да имаме разделение на държава и религия, което много спешно е необходимо във всички ислямски държави. Знаете, че някога в християнските държави християнските фундаменталисти са избивали хората, които са критикували християнството. Но тук се направи промяна. Разделили сте държавата от църквата. Докато в ислямските държави не е така и трябва да го направим. Вече страдаме много от ислямските закони и правила. В Бангладеш повечето жени носят а, бурки, носят а, хиджаби, просто защото а, така го изисква исляма. а правителството дори насърчава ислямизирането на държавата. И тази вълна идва от Средният изток. Държавата бива все повече унищожена по този начин. Всички хуманисти, всички интелектуалци биват прогонени от ислямистите и от правителството защото правителството вместо да арестува убийците, фундаменталисти, които издават фатва срещу писателите, и което убива и които убиват а, блогърите, правителството всъщност арестува всички тези интелектуалци, които критикуват исляма. Едва ли не богохулстват. Това е закон срещу богохулството. А, такъв е случай с Пакистан и с Бангладеш. М така че този закон за богохулството е аргумента на правителството за арестуване на свободомислещите хора. Ситуацията е много тежка. Не само в Бангладеш, в Индия дори също. Може би знаете, че хинду фундаменталистите наскоро убиха някои невинни мисюлмани, защото са яли телешко. Защото те са търговци на добитък. Отиват на пазара, за да продават своя добитък. А, фанатиците от религията хинду ги обвиниха, че убиват а, краби и съответно а, нарушават законите и ги избиха. Така че тези фанатици в Индия а, правят същото. Те убиха наскоро и някои а, рационалисти, просто защото са критикували индуизма. И Тъжното е, че индийското правителство също не е предприело нищо спрямо тези фанатици, които избиват хора. Смятам, че в Индия също се използва религия за, собствен, за, за преследване на собствени интереси от политиците. И тъй като няма никакви действия, предприяти от уби... срещу убийците, така се насърчава а, продължаването на тези ужасни престъпления. Не знам какво трябва да се направи. Аз съм писател, пиша срещу всякакъв тип екстремизъм, всякакъв тип фанатизъм и съм за а, един равноправен граждански кодекс, базиран на право на равенство, не на религия, за да има равенство между мъжете и жените. Може би знаете, че а, джамиите в Бангладеш, Мадраса, основното място, където се развъждат тези е, ислямисти, но правителството не предприема нищо спрямо тези криминални проповеди и не се прави нищо, за да се получи една светска държава нерелигиозна. Не знаем какво можем да направим. Поне аз не знам. Моите книги са забранени. И ако са допуснати, са тежко цензурирани. Просто защото казвам истината. И когато критикувате юдаизма, хиндуизма, християнството, ще кажете, че вие едва ли не сте един интелектуалец просветител, но ако направите същия тип критика срещу исляма, о, тогава ще бъде страшно. Ислямофоб ще ви нарекат и а, ще трябва да се затваряме устата. Колко време обаче ще трябва да продължаваме така? И а, смятам, че трябва да, да го изтъкнем това. Има много догматични практики в е, исляма. Пакистан, Бангладеш. Хората, които вярваме в човешките права, в демокрацията, в светската държава, в правата на жените, ние всички се чудим какво може да се направи, но ви молим да направите нещо, да го направите за нас, за да можем ние да си вършим работата там. Ние не искаме да бъдем убити. Ние не убиваме никого. Просто говорим за човешки права, за женски права и за светска държава. Защо трябва да бъдем убивани за това? Благодаря ви за слушането. Thank you very much. Um... Благодаря. Да. Да чуем сега има ли въпроси от страна на колегите. взема от... Не виждам. Заповядайте. Благодаря, благодаря, че сте тук и че ни разказвате е, толкова обезпокоителни неща. Моят въпрос е като си има предвид, че е толкова дълбоко вкоренена тази атмосфера на нетолерантност, е, какво може да направи гражданското общество, когато се извършват подобни престъпления, убийствата на журналисти, на блогъри от е, радикалисти? Реагира ли обществото? Има ли някаква така обща реакция? Има ли, забелязва ли се някаква реакция в Бангладеш? Uh, I, I think that people are afraid of uh, supporting. Uh, хората се боят uh, да подкрепят uh, е, блогерите, които се застъпват за светска държава. Да си атеист в Бангладеш е много лоша дума. Uh, и никой не иска да се обяви в подкрепа на атеистите. Смята се, че те трябва да бъват, биват избивани. Така че няма всъщност, никой не протестира срещу тези убийства в обществото. И може би за това правителството не предприема никакви действия. А, въпроса защо хората не подкрепят тези блогери, които никога не са убивали, никога не са извършвали никакви престъпления, а са загинали единствено защото са изразили становища различни от тези на фундаменталистите. Боя се, че в края на 70-те в Бангладеш започна една ислямизация много хора станаха прекалено вярващи екстремисти. Може да не са терористи, обаче подкрепят тероризма. Много хора подкрепят Боко Харам и ИДИЛ. И когато биват избивани атеисти, е, блогъри от радикалистите, дори умерените религиозни граждани подкрепят това. Много е тъжно тази, това положение. Всичко дойде от е, тези промени, които настъпиха в Бангладеш. Просто фундаментализма започва да измества светската държава. И конфликта не е между християнство и ислям, или между хиндуизъм и ислям, конфликт е между фундаментализма и светското начало. Преди, срещу рационалното е, поведение, е, конфликт е между хуманизма и барварството, между иновациите и традицията, между тези, които ценят свободата и тези, които не са за нея. Благодаря, господин Панзери. Разбирам, че е много трудно много трудно да се говори по този въпрос, защото пред е, молбата, която, въпроса, който беше зададен, какво може да се направи, действително е много трудно от наша страна да се справим с една такава трудна ситуация, като тази в Бангладеш. Предвид именно, че дори Европейския парламент много, много пъти се е произнасял в различни резолюции, като е привличал вниманието на международното обществено мнение върху трудното си положение в, с човешките права в Бангладеш. Но искам да призная също, че дискусията около ислямските проблеми е много трудна и сложна. Това нещо не проистича от, от тази религия. Не, трудно може да се реши в този въпрос. Имаме разпределение между разделение между властите при нас, религията и другите. Но аз виждам два възможни въпроса, които може да следваме, за да се опитаме да помогнем. Първото е да поискаме от Европейската комисия да провери в рамките на споразумението за сътрудничество от 2001 година с Бангладеш какво може да се направи, защото може да има по-голям економически, по економически натиск върху бангладешкото правителство. И другия аспект, който ми се струва, че е важен от парламентарна гледна точка е може би да е, да започнем една дискусия в същата тази делегация, парламентарна делегация, която поддържа връзка с Индия, защото да се окаже натиск върху Индия и Бангладеш, за да може да подобрим нещата. Но вярвам, че това са двете възможни начини, по който може да, е, отвър... с... да отвърнем на това, тази, това искане за помощ в момента и да се опитаме да направим нещо конкретно, за да раздвижим ситуацията, която е очевидно много трудна. Да се действа върху економическите, с економическите лостове, да поискаме по-голяма отговорност от страна на Бангладеш, да действаме от друга страна и като партньор върху Индия, който естествено, която естествено влияе върху Бангладеш. И сега думата е на госпожа Томашик. Porque luego quiero que leamos la, la carta del señor Osman que nos ha enviado, ya que no ha podido venir. Adelante. Е, ще може след това да прочетем писмото на господин Осман, който не може да дойде тук. Жена у комунистичкой държави и знам какво е било за време комунизма. Благодаря. Аз съм родена в комунистическа страна и знам как работеха властите там. А ако е, шпионираш е, другите, се смяташе, че защитаваш държавата. Затова знам колко трудно е да, за хората да живеят сега в Бангладеш. Имам въпрос. Е, вие какво очаквате от Запада и какво може Запада да направи, за да подобри вашето положение? Yes, Mrs. Nasrin, you have the floor. Thank you. Заповядайте да отговорите. свободомислещите, е, тези, които е, искат светска държава, е, всъщност искат в Бангладеш да има безопасност, да могат да продължават да пишат и да живеят в тази страна, да не бъдат преследвани от правителството, а да се преследват убийците да се преследват ислямските фундаменталисти и терористи, които заплашват хора като мен. А, поради страх някои от блогерите сега напуснаха страната, но това не е решение, защото ако напускаме, кой ще се опита да смени, и да промени обществото в Бангладеш? Това са най- просветените хора, хората, които се борят за светска държава, те трябва да са там. Да налагат атмосфера на свободомислие в тази страна, да има свобода на изказа. Много временно решение е да се изведат извън страната блогерите това решение, което трябва да остане във времето, е правителството да разбере, че фундаменталистите няма да направят е, нещо добро за страната. Правителството на Бангладеш е демократично избрано и то не би следвало да нарушава човешките права и свободата на изразяване в тази страна. Демокрацията трябва да се е, пребори за свобода на изказването. В е, някои страни, като че ли това не се разбира. Има правителства, които говорят за демокрация, но непрекъснато нарушават човешки права и задушават свободата на изразяване. А, така че ако можете нещо да направите за образованието на тези политици. Господин Мартин. Сега ще изчетеме писмото на господин Осмас. Той е, не можа да дойде, не за първ път. Господин Мартин, давам ви думата да прочетете писмото му. Благодаря. С удоволствие ще изчета писмото на господин Осман. Имайте предвид, че е, е, английски не е майтърния му език и може би някои неща ще звучат е, особено. Съжалявам, че не стигнах до Брюксел, за да участвам в това събитие, защото паспорта ми бе конфискуван, когато се опитах да отида в Женева но искам да се възползвам от възможността да повторя това, което казах в е, срещата си в Хартум с е, представители на е, службата за външна дейност. Европейския съюз два пъти в една седмица изпрати най-висши представители, свои представители в нашата страна. Оценявам искреността на делегацията в отговор на въпросите и нашите притеснения. Ще повторя това, което казах на тези делегации. Първо, най-големите ни безпокойства е да се потърси начин да се спре е, войната между правителството на Судан и бунтовниците, защото населението е, бяга и а, има много мигранти в бъдеще правителството трябва да даде възможност на международни организации да се грижат за е, жертвите на войната и те да могат да бъдат приемани в съответни лагери за беженци, докато се реши въпроса и те могат да се върнат в е, домовете си, когато има, разбира се, безопасност за тях. Трябва да започнат преговори между връждуващите страни по нова форма, не тази, която сега се провежда в Адис Абава и са пълен провал. Правителството използва проблеми като миграцията, за да обслужва собствените си интереси в преговорите с международната общност. И е, то ще продължи със своите планове за е, изнасена на мигранти и канене на религиозни и терористични групи, като ги използва за, като карта в, за новите си взаимоотношения с Европейския съюз и други и международната общност, като иска нови компромиси за е, своята политика за нарушаване на човешките права. Жертвите на геноцид е, се чувстват много наскърбени от това, че Европейския съюз предаде техните интереси и че се пренебрегва проблема с справедливостта и правосъдието. Тези, които извършват зверствата в Сирия, трябва да бъдат окоръжени да прекратят войната, трябва да се търси е, прекратяване на практиката на безнаказаност и безотговорност, да се възстанови независимостта на съдебната система. Извинете, от тук нататък не се разбира много текста, като това ще бъде гаранция за свободата, е, справедливостта и свободата. Не бива да се накърнява международната е, е, правен ред, когато има подобни зверства. Все още има много престъпления, които не са изправени пред съда. Правосъдието трябва да помогне, ще помогне на мира и ще и на жертвите за постигане на стабилност. Защото когато има повече безопасност, хората ще си остават в дома. Трябва да се прекрати а, бунтовниците в момента отказват да прекратят военните действия. Международната общност отговаря за продължаващия геноцид в Дарфур и потока от миграция. Европейския съюз трябва да преразгледа своята позиция и отговорности по отношение на геноцида и правосъдието, ако иска да застава зад своите принципи в е, сътрудничеството си с правителството на Судан. Организациите на гражданското общество са твърде ограничени в своята дейност, но те все пак могат да подпомагат за усилията за възстановяване на мира, не само в зони, където се водят боеве, но и в други области на страната, където се нарушава свободата на изразяването. Надявам се, че по този начин ще допринеса за вашия дебат. Благодаря. Ач, мистер Мартин. escribiremos una carta al señor. Аз мисля, че трябва да изпратим едно писмо на господин Отман, за да знае, че неговите думи са чути в тази комисия, независимо, че той не можа да дойде. Ще се опитаме да му помогнем да дойде в Брюксел, защото той, ако ми разрешите да кажа така, ключово лице в отношенията, които Европейския съюз установява с Судан и за развитието на страната. Той е лауреат на наградата за Сахаров, така че трябва да поддържам отношение с него. И добре, че можахме да чуем все пак неговите думи. Благодаря също на госпожа Леслин, която беше с нас, която ще продължи да сътрудничи с нашия парламент. Искам да я приветствам за неговата работа, но също, нейната работа, но също и за нейната смелост. y ahora eh, tienen eh, ustedes el eh, workshop sobre derechos humanos. И сега семинара за правата на човека в Северна Корея. Господин Токис ще председателства това заседание. We should start now. Yes. yes. Please sit down, ladies and gentlemen. Заповядайте, заемете места, дами и господа. Добър ден на всички добре дошли на участниците и на нашите гости в е, днешния семинар, включително делегацията ни за взаимоотношения с Корейския полуостров. Е, много сме благодарни на нашите уважаеми експерти, които ще ни помогнат да е, получиме малко повече информация за сериозните нарушения на човешки права, които се случват там в е, е, Демократичната народна република Корея. Благодаря на доктор е, Ли, посланник за човешки права от Република Корея, който пътува толкова дълго от Сеул, за да присъства с нас днес. Нашата подкомисия реши да организира тази среща, за да получим повече информация за политическите избори за а, търсене на отговорност за сериозните нарушения на човешките права в Северна Корея. Комисията на ООН, която разследва тези а, явления и съответната резолюция на ООН са едни исторически събития, безпредседентни. В тях се говори за много престъпления, престъпления срещу човечеството, каквито нямат други в настоящия свят и има призив да се изправят извършителите пред Международния наказателен съд. През март 2016 година ООН е реши да създаде експертна група в подкрепа на работата по търсене на отговорност. Господин Даутсман, специален докладчик на ООН е за Северна е, Корея и член на разследващата комисия, който за съжаление не може да бъде с нас днес, е, работи много активно в неговия доклад от месец март той казва, че международната общност трябва да направи така, че е, висшето ръководство на Корея, включително лидер Ким Джон Ун, да бъдат изправени пред и да поемат своята отговорност за престъпленията, извършени в тази страна. Европейския съюз е водещ в усилията да се търси спазване на човешките права в Корея. Европейския съюз изигра важна роля в поредицата от срещи за човешките права и резолюции на Генералната асамблея на ООН и беше инициатор, за, един от инициаторите за създаване на раз, е, разследващата комисия. Ние искаме да има един а, е, критичен, един ангажиман, ангажимент а, е, с достатъчно критично отношение с а, Северна Корея, да се упражнява дипломатически натиск и съответни санкции извършените ядрени тестове и изстрелвания на ракети в Пьонгянг са много обезпокоителни за международната общност и заплашват с на, за нарастване на напрежението в полуострова и в неговото съседство. в Европейския съюз не е ангажиран в района по отношение на сигурността, но се отбелязва нарастващата нужда Европейския съюз да изиграе своята активна и конструктивна роля там. Европейския парламент е винаги ангажиран и заинтересован от тази тема. Има резолюция от 21 януари 2016 за Северна Корея. И тази е, резолюция изя... формулира нашата ясна позиция, а именно, че Европейския съюз има своята роля в е, взаимоотношенията с е, корейското правителство в един критичен а, и важен а, формат. Също така бе формирана специална група, председателствана от евродепутата Паул Рубик, първи заместник председател на парламентарната делегация на Европейския съюз за Корея. В тази група участват евродепутати, които имат интерес и искат да поддържат ролята на Европейския съюз като ключов стратегически партньор в този район. Общите ни интереси са търговия, наручно изследване, околна среда, човешки права и сигурност. И в такъв смисъл приказваме всички евродепутати да се присъединят към упоменатата платформа. Нека сега да кажем добре дошъл на нашия първи специалист, доктор Вероника Билкова, научен изследовател в Института по международни отношения в Прага. Тя е, е завършила е, права, е, право, свързано с човешките права, е член на Женевската комисия, писала е по съответните теми, свързани с човешки права и в едно от последните проучвания се занимава с Северна Корея това проучване се налича отговорност за защитаване на е, взаимовръзките Европа-Азия. доктор Билкова е, има възможност да ни даде е, обзор за това какви инструменти могат да се използват за потърсене на отговорност при нарушаване на човешките права и да представи тази тема в един по-широк е, контекст. Заповядайте, госпожо Билкова. Благодаря. Добър ден, дами и господа. А за мен е голяма чест да имам възможността да говоря пред вас днес. Бях ме помолили да се съсредоточа върху механизмите за отчетност в случая с Северна Корея. Много обширна тема, трябва да послужи като общо въведение за други презентации, които ще последват. Първо ще се опитам да ви дам малка фактологическа основа, след което ще говоря за конкретните механизми за отчетност, както и някои общи препоръки. Ще започна с общият фон. Проблема с отчетността в случая за Северна Корея а, зае голямо място на международната сцена, особено от 2014 година, когато комисията за разследване на ситуацията по човешките права в Народна Корея публикува своят доклад. Докладът казва, че а, систематично и всеобхватно се осъществяват тежки нарушения на човешки права, които нямат никакви, никакъв паралел а, в настоящия свят в други държави. Тези нарушения засягат целият набор на човешките права от а, свободата на движение на изказа и а, други. Комисията заключи, че това, тези, някои от тези нарушения дори са а, престъпления срещу човечеството, които подлежат на Международен съд. Ясно е, че нарушението на човешките права, особено а, престъпленията срещу човечеството, се осъществяват а, под а, отговорността на държавата, но също и а, по лично осмотрение на някои политически лидери. И при международната общност, особено и Европейски съюз, както и Съединените щати, всички ние имаме политически задължения да осигурим отчетност в случая с а, Северна Корея и да а, да поема отговорността да се защитят човешките права. Ако искате, ще наблегна малко повече на тази концепция, като това разбира се е важно за вас и интересно. И именно за това водим дебата тук. Трябва да сме наясно какво точно може и трябва да бъде направено а, в случая с Северна Корея, защото виждаме, че всички механизми, мерки за отчетност, които са налични, а, имат и предимства, и а, недостатъци. Носят рискове, които са, са свързани с употребата. И тук стигам до същността на моята презентация. Ще се опитам да разгледам различните подобни мерки. Раздели ги на три основни категории в зависимост от първоначалната цел на тези механизми или мерки и това са трите основни цели. Първо, да се но, търси отговорност от престъпниците, да се помогнат на жертвите нарушение на човешки права в извън Северна Корея и подобряване на общата ситуация в страната. Ето виждате, отчетността тук е много широко разгърната. Нека да видим първата категория от мерки за отчетността. За сега се бяхме съсредоточили основно върху тези категории. Те всъщност търсят отговорност от тези, които са престъпни, са престъпници, тези, които осъществяват нарушаването на човешките права. И тук обаче имаме един урок, който сме си научили. Според опита се оказва, че не е лесно да се постигне правосъдие в държава, която или подлежи на граждански конфликти или на недемократичен режим. Такъв беше случай и с бивша Югославия, и с Руанда, и в Судан сега, и в Сирия. И практиката, свързана с Северна Корея, го потвърждава. Дори сега е възможно да се преследват тези, които са допуснали някак, се осъществили някакви такива престъпления, било то в Северна Корея или другаде. Но нито една от тези опции не работи на практика. В Северна Корея по ясни причини няма желание да се преследват и подлагат на наказателна отговорност лидерите, лидерите и висшите съновници. От друга страна, дори да има такова желание а, от страна на, на правосъдната система, има опасност а, те да бъдат наранени, убити от а, съответните престъпници така че няма начин да се осъществи а, тази мярка. В доклада от 2014 комисията, която разследваше ситуацията, предложи две опции. Първата да се установи а, нов специален а, съд за Северна Корея, а, такъв какъвто съществуваше примерно за бивша Югославия или за Руанда. И второ, а, в ситуацията в Северна Корея да бъде разгледана от съвета за сигурност при Международния наказателен съд. Първо, ако започнем с такъв съд адхок, според мен а, това не е опция за препоръчване, защото първо е много трудно да се осъществи, да се създаде такъв съд, като се има предвид, че някои държави, а, особено някои членовете на Съвета сигурност на ОНЕ, заявиха ясно, че не са положително настроени за създаване на такъв адхок съд. Дори той да се създаде, такъв съд ще се справи пред същите трудности, с които се сблъскваме сега в националните съдилища. Така че много е вероятно пред съда с години наред да не се, да не се изправи никой. Така че това не е най-добрата опция според нас. Може би изглежда, че е, Международният наказателен съд ще се сблъска с същите проблеми, защото може би ще е трудно да се осигури консенсус в съвета за сигурност на ОНЕ и дори и да се, да, това да стане, пак съдът ще бъде в същия, същата ситуация. Няма да има нито, нито една жертва и нито един извършител, които да се изправят пред тях. Така че този съд може да, си, да осъществи работата си както трябва, само ако държавата не е радикално противопоставена на подобно наказателно дело. Иначе няма да има успех, така както беше с Судан. И едновременно с това ще смятам, че а, намесата на Международния наказателен съд е желателна по две причини. Първата е символична. Това ще бъде много ясен сигнал. Ще се покаже на международната общност, че а, наистина всички се тревожим от това, което става в Северна Корея. Втората е практическа, а именно, че този съд ще започне да събира доказателства, които да могат да бъдат използвани по-късно. И в това отношение, нека да напомним, че Международният наказателен съд се е занимавал с а, Северна Корея, не с ситуации от този тип, но все пак нещо подобно. Веднъж през 2016 а, инцидент по границата между Северна и Южна Корея. И в този случай имаше заключение, а, че а, няма достатъчно доказателства Тоест, до никъде не стигна решението, но все пак може би това е начина. Аз бих препоръчал тази опция, но все пак искам да кажа да не очакваме прекалено много от тази първа категория мерки. Просто това трябва да се направи рано или късно, но може би този момент не е дошъл все още. Много е рано. Другите категории на мерки тук аз разбирам отчетността в един по-широк смисъл. Втората категория включва директна помощ на жертвите на нарушаване на човешките права. И тук давам четири примера за такива мерки или механизми. Разбира се, могат да има и много, по- да има и много повече. Два от тези примера а, даването на помощ и на информация, те трябва да се състоят вътре в самата Северна Корея. Да се даде незабавно помощ, незабавно съвет на тези, които имат нужда от тях и да се даде е, съответно информация а, за а, ситуацията в останалата част от света. Това са мерки, които трябва да бъдат прилагани обаче много внимателно и потенциалното влияние и риска за жителите трябва да бъдат взети предвид. След това, другите две мерки а, а, са мерки, които трябва да бъдат приложени извън Северна Корея, най-вече в държавите извън Северна Корея, но в района. Първата е да наложи принципа за не връщане. Тоест, тези хора, които успеят да избягат от Северна Корея, да не бъдат връщани обратно в държавата, където ще бъдат изправени на съд или а, на които ще, където ще им се наложат наказания и мъчения. А втората е с репарации. Това са финансови компенсации, но не така го разбирам аз тук. Тук го разбирам в един много по-общ смисъл. На например психологическа помощ, която да се дава на жертвите и различни програми, рехабилитационни програми. Това може да се осъществи извън Северна Корея. Мисля, че има все повече консенсус, че това е задължение съседните държави да дават подобна помощ, дори и при подобни жертви на насилие. Имаме също нужда от международно сътрудничество в това отношение, защото тези хора, които бягат от Северна Корея, остават в съседните държави. Точно там трябва да се концентрират тези мерки. И трябва да има схеми за подпомагане с финансова помощ, например, от Европейския съюз и други държави. Много от тези мерки не са нови. Те вече съществуват. Няма нищо ново в това, което предлагам. Това, което е новото е, че на този етап не са били превърнати а, като основна концепция в мерки на отговорност. Същото въжи за последната категория мерки, а, това са мерки, които имат за цел да се подобри ситуацията в държавата като цяло. Има три основни типа, накратко обобщавам. Дипломатически инструменти, политически такива, също така целенасочени санкции и накрая а, теоретично използване на сила, било то военна намеса. Казвам теоретично, защото не вярвам, че военна намеса в е, случая с Северна Корея е възможна съществена мисия. Смятам, че рисковете от такава военна намеса са много високи, както за жителите на Северна Корея, така и за международната общност. И не смятам да говоря повече въобще за тази мярка, така че оставаме само с политическите инструменти и целенасочени санкции. По политическите инструменти това означава диалог с а, Северна Корея, с останалите държави, за използване на всякакви механизми на ОНЕ, за универсалното периодично преразглеждане или пък а, специалните доклади а, с специфични мандати за държави или пък а, групи от експерти, които да заседават. Може да ви се струва, че тези политически инструменти са а, твърде тромави и наистина може да се окаже, че те трудно биха могли да решат проблема с, примерно, свободата на изказа или политическите затворници, защото Северна Корея отрича, че има такива. Но едновременно с това, не бива да подценяваме тези мерки. Много е важно да се каже, че особено през изминалите години Северна Корея показа някакво желание да се ангажира с различни мерки на ООН. През 2009 и 2014 година тя участва в това универсално периодично презглеждане и като че ли даде признаци, че иска да приеме повече от тези препоръки също, това беше по първата категория. Втората категория целенасочени санкции. Северна Корея е подложена на подобни доста време насам, но се забелязва, че тези санкции не са целенасочени. А, трябва да се промени точно това. Защото не бива да засягаме гражданите на Северна Корея, по-скоро политическите лидери. И накрая като общи заключения и препоръки, които искам да представя. Четири такива. Първо, крайната цел на всички тези мерки за отговорност трябва да бъде да се подпомогнат жителите на Северна Корея. Те да ам, да не бъдат засегнати от всички мерки, които ние им налаг... ние се опитваме да въведем. Тоест, тези мерки не трябва а, да нанесат повече вреди, отколкото ползи, както с военните. Второ, всички тези а, мерки трябва да целят три неща. Да помогнат на жертвите, да подобрят обща ситуация и да бъдат наказани виновните. Тези три цели са еднакво важни, но най-вероятно не могат да бъдат постигнати едновременно. И от тази гледна точка смятам, че категории 2 и 3 трябва да бъдат приоритизирани в времето. Трето, няма панацея, няма универсално решение за решаване на този проблем. Можем да разчитаме на комбинация от различни мерки, които вече споменах, но това, от което имаме нужда, може да звучи много разочароващо, но имаме нужда от търпение, защото тези мерки няма да променят нещата за една нощ. Ще отнеме време. И последната препоръка и последния пол... последната полука, която сме си извлекли, а, всъщност това беше последната. Времето ви изтече, казва председателя. Благодаря ви. Благодаря, извиняваме се, госпожо Биркова, защото трябва да продължим. Доктор Рамон Пачеко Пардо, Кингс Коледж Лондон, лектор по международни отношения. Той се занимава с научни изследвания по е, взаимоотношенията между е, Европа и е, Източна Азия. Той е публикувал много свои изследвания по тези теми. Също говори много по медиите за Източна Азия – Доктор Пачеко Пардо извършва научни изследвания върху Северна Корея и Корейския полуостров и поддържа непрекъснат интерес към ядрените програми на Северна Корея и е, опитите на международната общност да удържат тези стремежи на Северна Корея работи и за подобряване е, на живота на гражданите на Северна Корея. Доктор Пачеко Пардо ще говори за предизвикателствата, свързани с е, взаимоотношенията с тази страна и възможностите за максимално влияние, упражнявано от страна на западните страни, като се включват и въпросите на човешките права, хуманитарна помощ и други, включително санкции и преговори за неразпространяване на ядрено оръжие. Заповядайте, господин. Благодаря. Благодаря за поканата да говоря за нашите взаимоотношения с КНДР. Те са от ключово значение, ако искаме да подобрим положението с човешките права в тази страна и да търсиме економически реформи, а пък да се надяваме и политически. Ще се спра на четири различни въпроса. Първо, кои са ключовите аргументи от Северна Корея, как можем да им се противопоставим. поставим. После ще говоря за Европейския съюз, за економическите взаимоотношения, економически механизми, използвани от Европейския съюз, как могат да се използват те по различен начин, политически ангажимент и препоръки. Европейския съюз е уникален в взаимоотношенията си с Източна Азия, защото той се възприема като надежден партньор – страната има готовност да развива економическата си мощ, а Европейският съюз също така се възприема като честен участник в международните взаимоотношения, защото няма военно присъствие а и е, външната политика няма стратегически интереси, такива каквито се изразяват от Русия и Штатите. Така че Европейския съюз може да важе, играе важна роля. Какви са ключовите е, аргументи на КНДР? Те първо говорят за възпираща сила на ядреното оръжие. Там има примирие, подписано през 1953 година, но няма подписан мирен договор. И те твърдят, че трябва да се защитават от агресия от съседни страни. Това са аргументи, изтъкнати от техни посланници, чиновници и така нататък. За нарушенията с човешките права, те казват, ние сме във война и тази страна трябва да се защитава от вътрешния си враг. Това е техния аргумент и търсят стабилност. Економическите санкции се възприемат като инструмент за водене на война и системата е, целта на системата е да се подобрява, а не да се променя. КНДР се чувства изолирана, неразбрана и е наясно, че Южна Корея има много повече успехи и съответно Северна Корея загубила идеологическата битка в Корейския полуостров. Европейския съюз и взаимоотношенията им в отношение, по отношение на економиката. Какво може да направим, ако Канадере си промени поведението? и е, е готова да се ангажира повече с взаимоотношения. По време на студената война се провеждаха двустранни преговори с Южна Корея. Е, Корея. После тези преговори станаха шестранни. Е, почна се разговор в различни международни форуми, така че има възможност за устойчиви контакти с Северна Корея. Ако КНДР не си промени отношението, Европейския съюз все още ще има програма за помощ. Тя е ключова не само за подобряване, ако не за подобряване на живота на обикновените граждани, а поне за избягване на най-тежките последици, примерно гладът, е, такъв какъвто се беше случил през 99-та година. Европейския съюз може да търси и други цели. Примерно Северна е, Корея има е, желание да подобрява някои е, свои индустрии, е, за да се справи с последиците от избухване на един вулкан там. Има и други неща, които не са и по себе си чу... свързани с човешките права, но могат да подобрят живота на гражданите в Северна Корея. Те е, не всички гладуват, примерно, учените, които работят с индустрията. Е, не, не са бедстващи, но са е, пренебрегнати от програмата за помощи от Европейския съюз. Също така Европейския съюз би могъл да се да осъществи по-добра координация с други партньори, именно защото има взаимоотношения и то непрекъснато такива от много дълго време. О, не, ту има връзки, ту няма, Япона, Япония също, за Южна Корея няма да коментирам. Там нещата са различни. А, об, ЕС може да има ролята на координатор, защото е, те, ние имаме взаимоотношения от много дълги години с е, тези страни. Освен това, ние сме застъпници на неразпространяване на ядреното оръжие, така както и Канадере твърди, че и, и може съответно да се изразяват е, притеснения пред тази страна по тази тематика. После трябва да се разгледа възможността да се предприеме постъпков подход, както в преговорите на шесте страни от септември 2005 и после 2007, т.е. действие срещу действие, т.е. всяко действие, което се извършва от шесте, преговарящи страни, да бъде, да има ответно действие от страна на Северна Корея. Ако тя не смени поведението си, може да се търси и такъв подход. Вчера Държавният департамент на САЩ каза, че е готов да установи взаимоотношения с Северна Корея, така както го направи с Куба и други страни. А, това може да се случи и е важно да се открият проекти за економическото развитие на Северна Корея, като се свържат с постепенното намаляване на ядрените технологии и оръжията за масово унищожаване. Отново процесът трябва да бъде постъпков. Uh, Again, back... Можем да осигуряваме обучение, изграждане на капацитет – е по начин, по който го е, правим и с други страни. Е, защо, не всички могат да го направят, защото са декларирали стратегически интереси там. Австралия също се ангажира с подобна дейност, Сингапур също, но Европейския съюз има повече капацитет, повече възможности да направи подобно подобни дейности. Говорих за ответни мерки, т.е. всяко действие да бъде посрещнато от ответно такова. По отношение на човешките права и свързано с, ако гледаме Конституцията, там трябва да е рай за работещите, но нека да стане ясно, спазват ли се правилата на работниците. Хиляди е, корейци работят е, извън границите в много лоши условия, може да се търсят контакти с тях посредством програми и да се постави темата за правата на работещите. И след това бавно да започнем да покриваме и други теми може би е, от е, така най-непосредствените човешки права за зверствата, извършени срещу населението. Е, надали ще искат Корея да дискутира тези въпроси, но те преди 10 години не искаха изобщо да говорят за човешки права, сега вече говорят, така че нека да си взаимодействаме по теми, които са готови да подемат. Също страната показва желание да се отваря. Това се случи и с Виетнам, и с Китай, в Мянмар същото се случва в момента. Така че е, е имаме примери е, за това, че има различни политики в е, правителствата. И става дума не само на национално ниво, а на местно и регионално ниво, защото там местните и регионални власти, заради много тежкото економическо състояние, са все по-малко зависими от черна... централната власт. Трябва да се види дали не са склонни да се отворят повече. Що се отнася до политическите взаимоотношения, тук ще бъда по-кратък. Европейския съюз е, работи по политически диалог с е, КНДР. Е, приключи се с диалога за човешките права. Ще видим там какво ще се случи. Но уникалното е, че диалога с тази страна се поддържа вече от повече от 15 години, от края на 90-те години, без да бъде прекъсвано от страна на ЕС. Какво може да се направи посредством този политически диалог? Първо да се изкаже ясно на тази страна, че диалогът ще бъде запазен, но човешките права трябва да се включат като тема в него и непрекъснато да се повтаря това. Трябва да се постави и темата за неразпространяване на ядреното оръжие и е, основният момент човешки права. Дори Канедаре да не иска в Китай през 80-те, 90-те години се случваше също същото китайците не искаха, но после започнахме да разговаряме в малко по-широк контакт по този въпрос. По същото може да се случи с Северна Корея. После можем да служим за посредник на страните, които Корея, Северна Корея не иска да си взаимодейства. Можем да бъдем тази, е, този посредник – по теми, е, които другите страни не искат да поемат. И накрая, економически взаимоотношения да се изгражда доверие и познанство с е, е, съответните работещи за правителството. Това може да се извършва посредством програми и да се подсилва посредством финансиране от страна на Европейския съюз свързан, може да бъде свързана и с политическия диалог. В сектора на туризма, примерно, има в Нидерландия институции, които помагат на тази страна да изградят примерно институции за обучаване на гидове за туризма. Има, ако ще има промяна в поведението на КНДР, ако те покажат, че са готови за повече взаимоотношения. Първо – до, да има диалог, а не два монолога. Всеки да си говори за нещо си и да не е, се срещат по средата. Тоест, трябва да чуваме и какви са техните безпокойства. Те казват, че се чувстват изолирани, може да се разговаря примерно с преподаватели от университетската общност, така с идеи малко да се разграничат, да започнат с поддържане на тези човешки права и да се започне диалог за това как да се образова, да речеме, тяхното поколение, население за по-активно участие в една просперираща економика. Т.е. трябва да се поемат и теми, които е, ни интересуват тях. Също да улесниме диалога и взаимоотношенията конкретно на, е, между гражданите. За да има такова взаимоотношение, правителствата трябва да го подкрепят, е, трябва да водят е, тази програма а, тъй като в Северна Корея правителството има много силен контрол върху обществото, Европейския съюз трябва да е по-последователен в усилията си да прескача правителствените служители и да стига конкретно до хората, примерно посредством образование и програми за научни изследвания как да се изгражда доверието с правителствени чиновници на най-високо ниво, но и на най-низко ниво, както казах. Тоест тези, които и в бъдеще ще имат своята роля в управлението на среда, страната. А, с Виетнам работихме много добре, с Мянмар сега се правят същите усилия и би следвало да се работи по същия начин и с Северна Корея основната препоръка за Европейския съюз и за Европейския парламент а, е първо за Европейския съюз да продължи регулярния политически диалог, да не го пренебрегва, дори други страни да не го провеждат. Да продължи програмата за помощ с по-голям акцент върху гражданското общество и да се институционализира съответния механизъм, да се координира с международните партньори, защото Евро, Европейския съюз може да бъде един честен посредник в взаимоотношенията. И препоръки за парламента. Парламента има работна група, не е много страни имат такива за взаимоотношения с КНДР то сега тук може би е, се твърди, че парламентът е бюрократична институция, но КНДР през 70-те години се обърна към Американския конгрес, така че може би може да се използват и подобни пътища от ЕПА. Също така политиката трябва да е по-цялостна, т.е. не само да се говори за човешки права, но и за други теми, да се свържат с въпроса за неразпространяване на ядрено оръжие и така нататък. Също да се подсилва сътрудничеството и координацията с гражданското общество в Европа, което е много силно, има много институции, които работят с КНДР и те имат опит, който може да бъде от полза на Европейския парламент да има по-силен подход към тази страна. Thank you благодаря. Господин Баши Попардо. Следващият оратор Силвия Катерини, която е консултант по проекта за отговорност за Северна Корея, Канедере това е инициатива, стартирана от гражданското общество, да се подкрепят настоящите усилия на ООН да се търси отговорност за човешките права. Тя ще ни говори за ролята на гражданското общество и участниците от него и техния принос заедно с процесите в ОНЕ включително документирането и следенето на нарушенията на човешките права, работата с жертвите и с тези, които са избягали от Северна Корея. Госпожа Силвия Катерини, госпожица Силвия Катерини. Имате думата. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Казвам се Силвия Катерини и съм тук да представям проекта за отговорност за Северна Корея, както вече беше споменато. Това е проект стартиран наскоро след усилията на гражданското общество, което работи съвместно с Северна Корея. То, този проект тръгва от усилията на комисията по разследването от 2013. Счита се, че след това, което беше открито, беше установено, трябва да бъдат, различни, да бъдат взети различни стъпки, да бъдат предприяти стъпки, за да могат севернокорейските лидери да бъдат изправени пред съд и обвинени в престъпления срещу човечеството. Със сигурност ще намерите документи тук в залата по този проект, но нека първо да го въведа какво представлява. Основната цел е да се подсили международната рамка и да се погледне, да се види какви действия могат да бъдат предприяти спрямо севернокорейските лидери. Второ, трябва също да се предвидят конкретни стъпки извън и в самата рамка на ОНЕ, за да бъдат изправени и да бъде потърсена отговорност от лидерите. Няколко елемента се взимат предвид. Първо, скорошните събития, опциите за отговорност за Северна Корея, също консултации и помощ на оцелелите, на жертвите от Северна Корея с цел да им се помогне да се чуе гласа им, когато се стигне до търсене на а, възмездие. И трето, да се направи прилагане на практика на препоръките на комисията, провела разследването и също да се ангажирам с а, групата на независимите експерти на ООН, която съществува от март 2016 и а, която ще има специален мандат от септември тази година. Целта е да се разбере как съществува този проект, как се е появил, но за тази цел трябва да ви дам някаква представа относно работата на НПО-тата на гражданското общество по отчетността и по отговорността. Имаме една НПО, която се занимава с а, а, отвлечените от Корейската война и провежда разследвания за подобни такива отвличания тук работим в тясно сътрудничество с Южна Корея, защото тя е била участник във войната. Има много такива отвлечени лица. И това попада под мандата на Международния наказателен съд. Другата НПО, която работи с такава отговорност, след, започна да работи след доклада за потвър... който потвърди престъпленията срещу човечеството в Северна Корея. Тази конференция говори за ангажираност и отговорност. Но ние считаме, че не е полезно да се съпоставят така тези инструменти. В случая за Северна Корея виждаме, че усилията за човешки права са почти безсмислени, пръснати. И не е полезно да се ангажираме в тази насока. Ако севернокорейските влаш... власти признаят, че има такива проблеми, да, щеше да има смисъл. Но това може да стане само с съответстващи усилия за отговорност, за поемане на отговорност. Докато не е такъв случая, отговорността е де-факто ситуация, а престъпленията срещу човечеството трябва да бъдат обект на борба и трябва да се държи отговорност от лидерите. Идеята е как да се търси тази отговорност. По международните закони се изисква, че тези, които са отговорни за престъпление срещу човечество, трябва да бъдат подведени под отговорност. И международната общност има голяма важна роля в това отношение, за да разберат за държавите причините, поради които трябва да се действа. Такъв е случая с Нюрнберг, с Камбоджа, след с геноцида в Руанда. Въпросът е как да се наказват престъпленията в Северна Корея. В случая с Северна Корея имаме големи предизвикателства и едновременно с това има нужда от правосъдие. Имаме невероятно ниво на изолиране, което пък свежда почти до нулеви възможности за правосъдие – и едновременно с това знаем, че съществува невероятна жестокост при тези престъпления. Тези престъпления са понасени от поколения севернокорейски граждани. Това може да бъде просто един пример от учебник за наказателно право. И сега, евентуално, бихме могли да а, направим четири такива дела, и да изпратим послание по този начин на а, севернокорейските власти, че подобни престъпления вече няма да бъдат толерирани. Такъв беше случай с нацистска Германия, когато се започна един план за, а, за разследване и за наказание и нацистите знаеха за тях. Едновременно с това трябва да се изгради дългосрочна пътна карта, така да се каже, за борбата с тези престъпления срещу човечеството. Трябва да погледнем кои са най-добрите опции, какви а, нива на отговорност, за какви нива на престъпления ще имаме. Особено когато а, говорим за различните периоди. Също трябва да помислим какво ще стане, ако се промени режима. Знаем, че Южна Корея е, с, е заинтересована страна със специален статут, но а, плановете за обединение не включват никакъв начин да се гледа на а, някакво правосъдие за престъпление срещу човечеството. Трябва също да видим как ще се осъществи това. Гражданското общество също показва, че има шанс това да се превърне в реалност. Но този процес на отговорност не трябва да бъде засенчен от евентуални политически компромиси, които могат да се осъществят в случай на а, обединяване на двете Кореи. Също има и чуждестранни граждани, които са измежду жертвите на Северна Корея и злоупотребите започват още през 50-те години. Този времеви въпрос също ме препраща към следващата стъпка, а именно и към юрисдикцията на Международният наказателен съд, в случай, че се стигне до неговата намеса и съд там. Вече споменахме възможностите на Международния наказателен съд. Възможно е само чрез съвета за сигурност но не, Всички знаем обаче какви са политическите залози, предизвикателства там – също, дори в най-добрия случай, ако се случи нещо такова, трябва да вземем предвид за факта, че а, а, разследванията и юрисдикцията на Международния наказателен съд си има ограничения във времето. А, какво ще стане с престъпленията преди юли 2002? Това е големият проблем, който трябва да бъде разискван. В случай на обединение, тъй като а, Южна Корея е подписала римският статут, римски договор, пак а, това означава, че ще има разлики в начина по който Международния наказателен съд ще разглежда престъпленията. А, престъпления срещу човечеството са били а, извършвани още от 50-те години. Как да покрием тях? Също Южна Корея ще успее ли сама да направи, да въдвори правосъдие или ще има нужда от международната общност, за да помага? Комисията за преследването също предложи опция за специален съд във връзка с резолюцията на Общата събрание на ООН и резолюцията за единство за мир. Тази резолюция беше иронично написана в контекста на Корейската война. И шанса за създаването на такъв специфичен съд е много малък заради прецедентите, прецедентът, който ще създаде за други държави. Но дори и в най-добрия случай, ако това се случи, има нужда за, от подкрепа. А в случая с Северна Корея това е слабо възможно. Друга опция би била да се разгледат някои престъпления, като отвличанията. Нека да не забравяме, че а, отвличанията, които са осъществени в Южна Корея и Япония от севернокорейски агенти, е, са много. И съответно двете държави ще могат да стартират а, дело спрямо Северна Корея, но това може да бъде една възможност, която трябва да се дискутира. Това са само някои от примерите за евентуалните възможности а, в международен план. Гражданското общество и усилията му показаха че идеята за Международния съд не беше реалистична през 2012. И сега като че ли започва да се превръща в реалност. Но а, няма само един аспект на отговорността. Не може да се гледат само на един механизъм, примерно свързан с ООН. Има много такива. Всички могат да работят заедно. И това всъщност ще бъде е, темата разисквана в групата от експерти и КНДР ще работи съвместно с групата, така както а, го е направило и гражданското общество преди с Международния наказателен съд. И така ще стигнем до следващото ниво на отговорността. Благодаря ви. Мис е, Катерини, е, Благодаря. Сега следва нашия уважаем гост от е, Република Корея. Господин Ли Юнг Чунг Хон, посланник за човешките права от е, Република Корея. Нека да припомня уникалната позиция и роля на КНДР в е, резолюцията на нашия парламент ние призовахме Федерика Могерини да използва капацитета на тази страна за формулиране на нашата стратегия към Северна Корея. Е, Корея. Доктор Ли е посланник на Южна Корея за човешки права той е научен работник и е бил председател на гражданската група за защита на бежанци от Северна Корея. Той има уникална възможност да ни е, представи своята гледна точка, гледната точка на Южна Корея Корея. Благодарим му за дългото пътуване, което му се наложи да направи, за да се присъедини към нас днес. Заповядайте. Well, thank you, Chairman Laszlo Uh, thank you also for... Благодаря, господин Токеш. Благодаря на уважаемите депутати на парламентарната поп комисия и на секретарята за организиране на тази толкова важен семинар за човешките права в Северна Корея. Благодаря и за поканата да участвам в този семинар. Така, чисто лично, нека да започна с искрените ми съболезнования към жертвите е, на терористичните атаки тук в Брюксел. Южна Корея скърби за жертвите, заедно с семействата им и се възхищава от народа на Белгия и правителството за показаната смелост в тези толкова тежки времена. Абсолютно няма причина и няма място да се случват такива варварски актове, които са проява на страхливост и които трябва да бъдат изкоренени веднъж и завинаги от нашата земя. И мисля, че същото можем да кажем и за престъпленията срещу човечността, нарушението на човешките права по целия свят – ние трябва да се изправим срещу тези нарушения и да ги изкореним на всяка цена. През 1945 година, когато приключи Втората световна война, всички е, бяха е, смаяни, отвратени от, е, случва, от това, което се е било случило в Освенцим и другите концентрационни лагери униженията, разпадането на човечността са абсолютно неприемливи. Това се показа и на съда в Нюрнберг и приемането на Общата декларация за човешки права през 1948 година. Именно това тези емоции на хората доведоха до приемането на тези текстове, както и на последващите международни законодателни разпоредби, служащи за справяне с а, а, тези най-ужасни заплахи срещу човешкото достоинство. Например, апартейда в Южна Африка, геноцида, геноцида в Руанда, Хмер Руш, убиващите в Камбоджа. И много интересно, едната страна, която като че ли обягна от международните усилия за справяне с нарушаването на човешките права, е Северна Корея независимо от зверствата, които бяха извършени там анкетната комисия на ООН е, установява, че това са едни от най-тежките зверства, които са били извършени по света. Как стана така, че Северна Корея успя да отклони вниманието от себе си? Защо няма концерти на Юту за Северна Корея? Защо Джордж Клуни и Анжелина Джоли не казват нито една дума за нарушаването на човешките права там. Именно защото е, Северна Корея е най- затвореното общество на света. Никой не може да излезе от там, никой не може и да влезе. Тези, които смелчаци, които успяват да избягат в Китай – са единствените, които можем да видим. Те е, първо е, минават през безкрайни трудности, за да минат през границата и след това да живеят е, в Китай. 70% от избягалите от Северна Корея са жени и биват жертви на сексуални насилия и изнасилвания. В Северна Корея, за съжаление, не можем да се доберем до е, картинен материал или видео за случващото се там. Затова и тя избягва от вниманието. Много е, често други зверства и нарушения на човешките права се иллюстрират с някакъв видеоматериал. материал. Но ние за Северна Корея имаме единствено а, думите на свидетели. И за това, че не ги виждаме, а само чуваме, не означава, че тези зверства не се случват. Те се случват и в тази минута, в момента, в който ние тук дискутираме тази тема в Брюксел. Why North Korea защо извършва Северна Корея подобни е, актове на нарушаване на човешки права и зверства? Програмата за ядрени оръжия и ядрените тестове и нарушенията на човешки права са случват паралелно. Това са двете най-важни е, инструмента на режима да увекоч увековечава своята власт. Това са инструментите те да оцеляват. Нарушенията за чове... на човешките права го правят във вътрешен план, ядрената им програма в външен. Там управителите не са глупави. Те видяха какво се случват с диктаторите, които нямат ядрени оръжия. Садам Хусейн Кадафи е, нямаха ядрени оръжия и паднаха. А лидерите на Северна Корея смятат, че когато имат ядрени оръжия, никой няма да ги докосне и могат да продължат да е, увековечават династията на Ким. скоро ще се навършат 100 години от управлението на представители на тази династия. Във вътрешен план се извършват нарушения на човешките права, така че да няма кой да се противопоставя на режима. Режима не се интересува от економическо развитие, от благоденствие на народа си. А ако се интересуваше, отдавна щеше да го направи. Може би силно ще се изненадате, но економиката на КНДР е, е с е, по-висок БВП до 74 е, година, по-висок от Южна Корея. Помислете си обаче къде е економиката на Южна Корея сега и на Северна Корея. Има много възможности. Е, международната общност протяга е, ръка за е, помощ за економическо развитие на Северна Корея. Но режима не се интересува, защото по-добрия живот ще го заплаши. И за да държи населението в под своята власт, той прибягва до най-тежки нарушения на човешките права, най-страховитите зверства, известни в международната политика днес. Говорещите преди мен представиха много мерки на международната общност, има резолюции на ООН, има специален докладчик, Генералната асамблея на ООН прие резолюция от 2005 -та. Има и специален доклад. Преди две години е, бе приета също и програма в съвета за сигурност. Така че ООН в последните години е изключително актива по въпроса за спазването на човешките права в Северна Корея. Докладът, който бе публикуван, причини огромна промяна в начина по който се гледа на Северна Корея – и а, много страни започнаха да включват в своите а, преговори и договорености и условия за спазване на човешките права. Сега, постава се въпроса, че санкциите срещу Северна Корея няма да бъдат ефективни че твърде много натиск ще ги изправи към с гръб към стената, че трябва да се ангажираме с контакти с тях, да разговаряме. Но, честно казано, това правиме вече от десетилетия и нищо не се получава. И сега вече трябва да търсиме отговорност, да упражняваме натиск на тях да ни отговорят защо. За първ път Северна Корея показва признаци, че се чувства некомфортно, много некомфортно. Има пет резолюции на съвета за сигурност за, за тестването на ядрени оръжия и ракети с а, далечен обсек. Няма отговор обаче е, на тези резолюции от страна на Северна Корея. Корея. Но когато става дума за нарушаване на човешки права и щом се спомене, че лидерите могат е, да бъдат изправени пред е, Международния наказателен съд, включително Ким Чен Ун, е, тогава вече има реакция. Така че трябва да има съвместни усилия за продължаване на този натиск. Ако помните, апартейда в, ФЮАР ЮАР през 1994 година случилото се не се случи е така изведнъж. Апартейда бе сринат и Мандела бе избран за президент, всъщност дълги години наред бе упражняван натиск на международно ниво. През 90-те години в университетите непрекъснато се говореше, имаше натиск върху компаниите, примерно като Несле, да излязат от ЮАР. А, техните спортни отбори по крикет, ръгби не бяха допускани до участие. Мисля, че така трябва да се процедира и с Северна Корея. Северна Корея все още бива, е добре дошла в международните спортни събития. Смятам, че по този начин се изпра... изпраща неправилен сигнал към тази страна. There are, I think the earlier Miss Silvia Катарини. Госпожа а, Катарини и госпожа и доктор Беркова говориха за някои от е, мерките, които могат да бъдат предприяти за търсене на отговорност. Да, да, най-добре ще е съвета за сигурност да каже ясно, че отговорни, отговорящите за престъпленията трябва да бъдат изправени пред е, Международния наказателен съд. Но тъй като Китай и Русия имат вето, надали ще се случи това. А, в Китай а, там а, страната иска а, да се конкурира с а, щатите, да има свето, водеща роля на глобално ниво през 2005, когато стана дума за престъплението от Дарфур и после Либия да стигнат до Международния съд, Китай се съгласи. Така че не можем да кажем, че никога няма да се случи с а, Северна Корея. Може би няма да се случи толкова бързо, но ако Северна Корея направи пети и шести ядрен тест, не е сигурно, че Китай ще се съпротивлява. Освен това, стремежа им за световно лидерство ще бъде уронен. Ако искаш да бъдеш лидер на световно ниво, не можеш да чакаш да те последват без да вземаш позиции. Китай иска да бъде така неагресивно заемащ ролята на световен лидер и вероятно тезата за човешките права ще бъде възприента от тях в усилията им да станат световен лидер. И се надявам, че Европейския съюз ще продължи да убеждава Китай да застане на правилната страна на е, проблема с Северна Корея. Също трябва да се направят усилия в страни, които са подписали римския статут. Ако има граждани на Северна Корея, Корея, които извършват нарушения в страни, където работят в страни, които са подписали римския статут, те трябва да отговарят. И е, знаем, че има много работещи от е, Северна Корея. И там е въпроса дали тези граждани работят в същите условия. Е, стандартите на Международната организация за труда при, при, прилагат ли се? Примерно в Полша има стотици работещи от Северна Корея, в Малта също така и много вероятно и в други страни. Особено в Малта, там работят китайски фабрики, използващи труд от Северна Корея. И Европейският съюз трябва много внимателно да проследи тези случаи, да гарантира спазването на трудовите права, а ако те се нарушават, особено в страни, които са подписали римския статут, да изправи нарушителите пред Международния наказателен съд в такива случаи съда сам може да започне разследване. Така че може да не се наложи да се минава единствено през съвета за сигурност, за да се стигне до Международния наказателен съд. Говоря се също за специалния трибунал на Генералната асамблея на ОНЕ. Възможно е в рамките на хартата, защото ако не предприеме действие съвета за сигурност за дадено положение, което представлява заплаха за международния е, мир, аз лично твърдя, че положението в е, Северна Корея е именно такъв случай, тогава е, Общото събрание на ОНЕ може да се позове на резолюцията за мир и да създаде специален трибунал. И универс, е, универсалната юрисдикция също е, е възможен инструмент. Не се случва често това, е, но примерно Испанския съд в един момент започна процес срещу диктатора от Чили Пиночет. Мисля, че Белгия също в белгийски съд се опитваха да съдят хута от Руанда за геноцида през 90-те години. Така че това са други възможни инструменти за търсене на отговорност и санкции и налагане на санкции. Нямам достатъчно време, няма да говоря за други механизми, но механизми съществуват, за да може да се притисне Северна Корея. И бих приключил с думите, че сега не е времето да се обсъжда дали там се извършват реално престъпления срещу човечеството или не. Не можем да си позволим лукса да търсиме доказателства за нови казуси е, в този смисъл. Има стотици доказателства за вече съществуващи такива случаи. Ня, не е и времето да се провеждат дебат, случват ли се тези неща или не. Сега е времето да говорим за това какво можем да направим, какви са мерките за търсене на отговорност, какви са мерките за изправяне пред съда. Нямаме 10 или 15 години. Кажете това на хилядите затворници в политическите лагери. Е, кажете на тези, които се борят за живота си всеки ден. Кажете им, че след 5-10 години ние разговаряме с вашето правителство и може би нещо ще се промени. Аз е, лично не смятам, че някой ще посрещне е, в затворническите лагери подобни уверения много положително. А, Как ще реагира Европейския съюз, е, ООН, международната общност спрямо положението в Северна Корея е един лакмусов тест – през а, ние а, започнахме а, да се борим с подобни престъпления а, още през 20 век много енергично. И сега ще трябва да покажем как да покажем, че тази наша борба а, означава нещо, ако започнем да я водим и срещу Северна Корея. Благодаря, благодаря за вашата драматична презентация на нарушаването на човешки права и предизвикателствата при а, търсенето на отговорност. И също, накрая, искам да дам думата на господин Джулиан Уилсън, който е ръководител на звеното за Корея, Япония, Нова Зеландия към Европейската външна служба. Той ще представи доклада на Европейския съюз и, и също работата на ООН и бъдещето и евентуалните възгледи за бъдещето на ситуацията. Джулиан, заповядайте. Господин председател, благодаря за дадената дума. За мен е удоволствие да бъда тук, да се запозная с южнокорейският посланник по човешките права. А, ние си имаме наша политика относно КНДР. Нека да се опитам да обобщя нещата. Идеята е да имаме активна, градивна роля в тази насока, като а, действаме с натиск, с санкции по човешките права. А, такъв е случай и с ООН, така го прави ООН през миналите години. Резолюциите показват един все по-масивен международен а, набор държави, които се опитват да оказват натиск върху КНДР. Тази критика и този натиск, надяваме се, ще доведе до разбиране от страна на Корея, на Северна Корея, че е възможно международно действие е, и това обаче, което чухме тук, е, че не винаги е възможно. Подкрепата от външна страна продължава. Подсилването на санкциите също има водеща роля това отношение от страна на Европейския съюз за борбата с а, нарушаването на човешките права. В контекста върху а, Корея, върху Северна Корея, Имахме преговори с Япония през изминалите години, разисквахме въпроса и в Женева, в съвета по човешките права. И всеки път се приемаше все по-единодушно резолюциите. И това е също и много силен сигнал за международното сътрудничество. И е, смятам, че вече и, Северна Корея се опитва да сътрудничи. Е, господин Деризма е специалният докладчик на ОНЕ. Благодаря му за е, тясното сътрудничество през изминалите 6 години, включително и по време на работата на комисията по разследването. Тогава нямахме информация за ситуацията с човешките права в Северна Корея и дали тя се променя към по-добро. Напротив, тези нарушения се задълбочават. Но натиска на международната общност също се увеличава а, чрез Азия, чрез Съединените щати, чрез цялата международна общност. И а, ООН настоя все повече за диалог а, чрез а, такъв международен натиск а, стигнахме до двустранен контакт с а, посолството чрез този политически диалог. Имаше такъв политически диалог миналата година. Говорихме въпрос, по въпросите с човешките права а, и също и по другите политики на тази държава. Тази година няма такъв диалог, просто потвърждавам, че няма да има диалог за човешките права по доста очевидни причини. На заседанието миналата година се опитахме да разгледаме докладът, но се, не успяхме. Надяваме се все пак да има подобряване на отношенията. Успяхме да се съсредоточим върху някои общи елементи, общ дневен ред за а, работа, най-вече относно ядрените тестове. Докато от страна на Северна Корея и имаше по-скоро насредоточаване върху стоте препоръки, отправени през 2014 година. Решихме, че може да се стигне до диалог и техническа помощ, ако Северна Корея наистина покаже истинско желание за промяна на ситуацията. Подобряване на ситуацията, но няма такова желание, правено на, на този етап. И дори с засилване на санкциите, ние винаги се стремим да не засягаме населението, защото а, това не е в а, рамките на хуманитарната помощ, която искаме да окажем. Виждаме доста малко надежда а, с КНДР, особено с настоящите тестове, ядрени тестове, които бяха а, осъществени но това пък води до още по-голямо единодушие срещу Северна Корея, което може пък да тласне в друга посока. На този етап това е една възможност, която може да се окаже много полезна в случая с Северна Корея. И искам да кажа, че Китай подкрепя последния пакет от санкции. Това е възможност за по-тясно сътрудничество, работа с Китай по целия случай е, Северна Корея, включително и човешките права. Преждеговорище е, казаха, че Китай играе много активна роля в всички случаи с е, КНДР. Трябва обаче да съгласуваме политиките си с Китай. Смятам, че това е възможно. И заключение искам също да отбележа, че а, в момента сме на етап санкции и натиск и е само така а, Северна Корея ще получи едно силно и безпогрешно послание от всякъде, че трябва да спре с тази политика и а, да спре с а, нарушението на човешките права. Ако позволите, господин председател, ще дам малко информация за работата по случая КНДР в Европа. Този проблем беше силно осъден тази година. Водихме дискусии с държавите членки. Не успяхме да дадем конкретни детайли, защото имаше много поверителни елементи, но като цяло Европейския съюз не може сам да решава само за визите. А, но това, което установихме е, че цифрите не се разглеждат така, както, например, в Китай или в Русия, но все пак държавите членки искат да се занимаят с този проблем. Европейските държави членки са разтревожени, искат да работят, за да не се превърнат, да не се превърне Северна Корея в по-голям проблем. Това, което искам да кажа, без да дам прекалено детайли, извинявайте за което, е, че проблемът е идентифициран, той е по-малък, отколкото в други държави и решенията се взимат индивидуално от отделните държави членки на национално ниво и по този начин няма да имаме по-голям проблем. Благодаря. Благодаря, господин Джулиан и Пирсън. Сега е време за членовете на парламента или за някой друг, ако желая да се изкаже. Първи господин Кристиян Преда от Европейската народна партия от Румъния. Заповядайте. Е, е, е, да, господин, благодаря, господин председател. Исках да кажа, че съм много доволен, че този семинар се състои днес. Още повече, че преди една година се опитах да убедя своите колеги да връчат наградата Сахаров за нашия гост, който е известен в борбата за правата на човека. За съжаление, не успях да убедя достатъчно голям брой колеги да подкрепят тази кандидатура все пак е жалко, защото ако погледнем а, каква е историята на наградата Сахаров, а, никога не е даван тази награда на човек, който се ангажира в борбата за правата в Северна Корея. И мисля, че все пак става дума за един престъпен тоталитаризъм, както всеки такъв режим, който вижда как всяка, с всяка изминала година народа гласу, гладува все повече. Няма никакво, никаква съпротива, опозиция в страната. За съжаление, трябваше да отменим също и предложението на моята политическа група да изпратим хора в Южна Корея, за да подкрепим хората, които в Южна Корея се борят за правата на човека. И това при условията, при които все още има такива носталгици към комунизма, дори и в парламента. За съжаление, тук нямаме представителите на тази партия, за да ни кажат как гледат на този комунистически и безотговорен режим, който се ръководи от лидер, който във всеки момент може да предизвика война дори и без да иска, защото той е толкова неразумен, толкова нелогичен, че всичко може да стане. И с е, една специфична отговорност на Китай, Искам да кажа, че отговорността на Китай, така както беше казано в последната резолюция, която одобрихме през месец януари, Отговорността на Китай е много сериозна в този контекст. Дори бих казал, че севернокорейците са жертви на китайския режим, както самите китайци са жертви на търговския тоталитаризъм, който много пък и се харесва в Европа, именно поради търговските причини. Това е разликата между тотали... с тоталитаризма на Пекин. Ако китайците бяха съгласни да оставят е, настоящата корейска династия, съдбата на страната ще се промени. Това е ясно. Така че отговорността на Китай е огромна в това отношение. Това трябва да се каже съвсем ясно в нашите политически изявления, защото отново двойствеността на нашето отношение с Китай е, се очертава. И ние трябва да го подчертаеме. Отговорността на Китай е, трябва да бъде е, подчертана отново. Благодаря, господин Преда. Следващият оратор. Господин Демес Макер. Dank u wel. Um, voorzitter, dank u wel uh, alle panelleden. Het is een uh, heel belangrijke, heel interessante uh, workshop. Um, ik ben het volledig eens met meneer Lee. Waar... Благодаря на всички. Напълно съм съгласен с господин Ли, като казва, че не трябва да губим време. Да се убедим ние самия в това, че има сериозни проблеми, които са свързани с спазването на човешките права. Всъщност ние знаем много добре каква е ситуацията. Знаем колко е тежка. спрямо спазването на, на човешките права в тази комунистическа диктатура. Големия проблем е, че става дума наистина за една от най-затворените страни, които съществуват на нашата планета. На практика никой не успява да е, упражни каквато и да била, какъвто и да бил натиск, този затворен режим не пуска да излезе никаква информация, но все пак знаем какво става вътре в тази страна. В Белгия има една програма е, за различни пътувания по света, Райзен Вас се казва, която е е, известна с нашия фламандски водещ. И той му трябваха три години за да получи виза, за да отиде в тази страна, за да влезе в тази страна. Аз гледах тази програма, която показва тази изключително затворена страна, страна, където не може да се, човек да се предвижва свободно, като турист дори. Е, защото има специфичен е, е, такива специални екскурзоводи, които придружават туристите. И нашия водещ се опита да се свърже с ръководителите на тази страна. Беше много трудно и очевидно, че беше показано това, което режима искаше да бъде показано и имаше хиляди въпроси, на които не получих отговор, така че действително става за въпрос за една от най-затворените страна. страни. Имаше цяла поредица, имам цяла поредица от въпроси, които бих задал на уважаемите господа и дами. В началото на март работихме по човешките права вие установихте на практика разликите между миналия период и настоящия период, да речем това, което беше преди, което е сега. Съвета, на сигурност, съвета за сигурност на гласува нови санкции срещу Северна Корея и беше написано в печата, че ставаше дума за най-тежките санкции през последните 20 години срещу тази страна. Но искам да разбера как, какво отражение има тези санкции върху населението и върху режима? Тоест, какво представляват наистина тези санкции и какви са последствията от тях? Дори Европейския съюз изготви един режим за санкции срещу тази страна и бих искал да знае дали има някакви допълнителни мерки или санкции, които Европейския съюз предвижда да наложи срещу е, Северна Корея. Освен това чухме и няколко добри новини относно Китай, така оптимистични нотки, е, които касаят тази голяма страна. Освен това чухме и някои е, други гласове, които казват, че, например, Китай си остава в Северна Корея и искам да знае дали имате други, друга информация относно е, хората, които искат да избягат от тази страна. Що се отнася до, работ... до страните от Европейския съюз, за които стана дума, но има хиляди работници от Северна Корея, които работят, е, например, в Катар. Те работят е, по строителството на инфраструктури за за световното е, състезание по футбол, но работят е, при нечовешки условия, получават много, много малка част от парите, които са им обещали и работят е, в състояние на почти на робски условия в тази страна. Така че е, става дума за футбола. И ние всичките участваме като от, с отговор, нашата отговорност в, в, е, тази, в това начинание. Какво ще кажете по този въпрос? Now, Mr. Uh, е, Благодаря. Колегата Остревичиус. Заповядайте. Благодаря. Еко, вестник Економист публикува една статия за Северна Корея и основното заключение беше, че недооценяваме или подценяваме до каква степен властите в тази страна са рационални и базират политиката си на добре планирани и добре е, дейности, е, които е добре преценено каква реакция ще породят на Запад. Затова е необходимо да разбираме тази страна повече. Аз като цяло съм съгласен. В противен случай как можем да обясним факта, че дори с определени економически санкции економиката на тази страна, макар и да е в много тежко състояние, оцелява. И намира начин да заобиколи нашите санкции. Въпросът ми е до каква степен Европейския съюз, както и други страни, които налагат економически санкции и търговски ограничения на Северна Корея, отбелязват успех в тези си опити. Има ли някакъв, е, някакви възможности да се предприемат по осезаеми санкции, които да притиснат Северна Корея и съответните власти защото а, иначе ще бъдем свидетели на пети, и на шести, и на седми ядрен опит, а, което е огромна опасност не само за региона, но и за целия свят. А, ние трябва да сме наясно, че а, тези е, действия са предварително пресметнати и очакват е, ответен отговор, включително и във военно отношение. Е, има ли възможност да се налагат по-решителни економически санкции? Може би това е решението. Благодаря на колегата Остревичиус. Сега нека да поздравя с добре душа от възпитание посланникан от е, Северна Корея и неговите колеги. Те присъстват в залата. Уважаеми колеги, уважаема аудитория, Аз лично помня последните години от режима на Челшеско в е, Румъния, последните години, е, края на 80-те години, когато той е, се готвеше да се обзаведе с ядрени оръжия. И за мен е много е, позната тази е, диктатура, където нарушенията на човешките права върват ръка за ръка с опити за разпространяване на ядрено оръжие. Действително е сериозно положението и съм съгласен с посланник Ли, че не е сега времето да проявяваме търпение. Много се радвам, че Европейският съюз и Комисията по правови въпроси на парламента отделят специално внимание на положението на нашите страдащи братя и сестри в Северна Корея. Както каза господин Преда, трябва да а, искаме а, Китай и Русия да поемат своята отговорност в Комитета за сигурност, в съвета за сигурност. Не може един тоталитарен режим като Китай или бивш тоталитарен режим като Русия в лицето на бившия Съветски съюз да продължават да се съюзяват срещу в полза на един толкова нечовешки режим. Южна Корея е стратегически партньор на Европейския съюз. Ние следва да разчитаме на тях много повече, отколкото до сега, да си сътрудничим с тях още повече, защото посредством а, тях, посредством а, сътрудничество и, и посредством и чрез тяхното посредничество можем да търсиме резултати или ефективни стъпки за прекратяване на нарушаването на човешките права и преодоляването на тоталитаризма на комунистическия режим в Северна Корея. Тези взаимоотношения в момента на напомнят на взаимоотношенията между Западна и Източна Европа, но дали е дошло времето да се преодолее тоталитарния режим в Корея е въпроса. Това е, би било и основната цел на демократичната международна общност, включително и на Европейският съюз. Също ще дам думата на всеки от нашите гости за съвсем кратко време. Преводачите любезно ще ни дадат възможност да работим малко по-дълго. Заповядайте по реда, по който се изказахте от начало. Госпожа Биркова, имате думата. А, казват ми да дам думата на господина Уилсън а, първо. А, тъмън се бях отпуснал. Четири въпроса са, са въпросите, на които мога да отговоря, ако ми позволите. Най-важният е да се да зададем въпроса дали санкциите могат да бъдат по-ефективни. Нека да започнем с търговията. 5 милиарда е търговията с Китай, 34 милиона с Европа. Така че колкото и да затегнем санкциите, економически а, няма а, да се повлияе кой знае колко. Но не бива да ги пренебрегваме, защото санкциите си имат своя политически ефект, както и повдигане на въпроса за човешките права, който е важен за Северна Корея. Също така ни се дава възможност да се сътрудничим с Китай. И нека да коментирам думите на председателя. Южна Корея винаги е бил нашия първи стратегически партньор. 80 милиарда долара е търговията ни с тях. Ние имаме изключително тесни политически връзки. Те са основен наш партньор и ежедневно си сътрудничим за въпросите свързани с труда. Не знам дали има достатъчно информация за, по тази тема. Всичко, което имаме е, като е, брой са прогнози 50 до 100 хиляди души работещи навън. Аз е, лично смятам, че не са толкова много но факт е, че има проблем. Как а, работещите в, в Европейския съюз от тези 100 хиляди са вероятно 1000, т.е. ние а, можем да а, се опитваме да решаваме тези въпроси, но само с трети страни. После, тактическите промени, които се случват в диалога за човешките права това не са промени по същество, а само тактически промени. Те така пуснаха чар, чара си, но не предлагат никакви промени по същество. Моето чувство е, е че за политиците ни е много важно да подават посланието, че е, нарушенията на човешките права са, се извършват за контрол във вътре, вътрешните отношения. И е, трябва ясно да показваме, че ние не вярваме в това, което ни се казва, да кажем ясно, че трябва да се променят нещата, а не само начина по който те се представят. Благодаря. Okay. I'll just make few snap. Uh, Няколко много кратки бележки по повдигнатите въпроси. Що се отнася до Китай? Как да убедим Китай? Китай счита Северна Корея за буферна държава в конкуренцията си с, с Штатите. Та, трябва да ги убедим, че една обединена Корея не представлява опасност за сигурността за Китай. Сливането на двете е, Кореи ще има огромен е, положителен економически ефект върху а, е, трите провинции на северо-источна Китай Можете ли да си представите една обединена Корея и е, Южна Корея, имаща обща граница с Китай, Самсунг е, и всички други е, големи фирми, които могат да инвестират в Китай? Китай ще си претегли ползите и е, ние трябва да можем да ги, обединим, да ги убедим, че има такива ползи от обединяването на двете части на Корея. После, санкциите дали е, се отразяват на правителството или на хората там. Аз съм разговарял с много е, избягали от Северна Корея, Корея и всеки един казва, защо, пита защо международната общност дава толкова помощи на режима. Това го е, удължава живота му. И усилва трудностите за хората. Така че е, имайте предвид е, какво прави е, помощта за тях. Катар. Около 200 е, работещи от Северна Корея са изгонени от Катар в момента, но мисля, че това са ново пристигащи, а както казвате, много голям брой е, граждани на Северна Корея работят в строителството. Надявам се, че е, ще се, че изгонването на тези хора ще подобри е, работните условия но този, защо се говори за робски труд? Защото а, те всъщност не получават заплащането си. Те работят, но не им се плаща директно. В договорите се твърди, че е така, но всъщност не е. Вики. Благодаря. Смятам, че една от, един от въпросите, на който мога да отговоря е за а, отговорността на Китай. В случай на съд, Международния наказателен съд, ние признаваме напредъка на Китай относно международната позиция по този въпрос. Но не можем да забравим факта, не можем да пренебрегнем факта, че е много спорвано дали ще има и дали трябва да се намеси Международния наказателен съд. Трябва да се зададем този въпрос дали ще може този съд да разгледа престъпленията преди 2002 или ще започне от тогава нататък. Това е много важно. Не може да бъде просто една странична дискусия. Това е част от дискусията. И после, относно а, напредъка на Китай и отговорността, така както беше казано, Има коментирани случаи на връщане на севернокорейски граждани обратно от Китай. Въпросът е, тук е гражданското общество, на всички ние трябва да седнем заедно на масата и да разберем кои са стъпките, които трябва да предприемем, за да вземем предвид а, най-тежките престъпления, отговорни сте за тях. И последното е, нашата идея е да има една пътна карта на това как да бъдат възмездени а, престъпленията и каква ще е, а, какво ще е правосъдието, а, без значение какъв тип механизъм ще изберем. Благодаря. И сега господин Пардо. Аз ще говоря само по две точки, нямаме време за повече. Относно Китай, съгласен съм с казаното от господин посланника. Разбира се, Китай ще се сръточи върху економическото развитие. Е, китайските лидери казват, ние поддържаме отношенията с Северна Корея, защото тя е бедна. И е, съответно ние можем да кажем че Китай също ще се възползва от, и от обединението на кореите. Но смятам, че влиянието на Китай все пак е ограничено, особено като се върнем към 1992 година. Знаете, тогава имахме дипломатически отношения с Южна Корея. Тогава беше и края а, на дипломатическите отношения, а, такива каквито те бяха преди с Китай. Китай има големи економически изгоди, които взимам предвид – а относно рационалността и дали санкциите са успешни, нека да не забравяме, че всяка санкция е, трябва да бъде приложена, така или иначе виждате, че Северна Корея продължава с ядрените тестове. Има нужда от допълнителен ангажимент и През, 2000, през 2002 година има пак ядрени въпроси, 2006 пак, 2007 пак има преговори, 2009 тогава няма никакво ангажиране. Пак имаше още един тест а, а, в Йонгфянг и колкото по-малко ангажиране от международната общност има, толкова повече такива тестове ще видим. И госпожо Биркова, да, ще се опитам да бъда кратка. Извинявайте, ако продължа малко нещата. Ще не съм за продължаването на този път с санкциите. Международната резолюция не е използвана, няма правилно тълкуване, няма споразумение по тълкуването и може да имаме голям прецедент, опасен прецедент и второ относно връзките между ООН и Корея в областта на човешките права поведението на Канедере относно човешките права се промени, но все пак си е сходно. Така че, като се включат някои механизми, ам, другите могат да бъдат отхвърлени. Например, резолюциите, които се приемат или пък специалния докладчик по Северна Корея. Така че а, чашата е наполовина пълна и наполовина празна, както искате, така го гледате. Благодаря ви а, за вашето внимание. И нека да а, в заключение да кажа, че диалогът между Северна Корея и ОНЕ и Европейския съюз е прекъснат и а, Комисията по човешките права търси как да стартира отново диалога. И затова ние потърсихме помощ от нашите гости тук и също така и от посланника на Южна Корея. Благодаря ви и приятен след обед, дами и господа.